Bon après-midi, колеги. Уважаеми колеги, добър ден. Добър ден, господин Пи Балкс. Добре дошъл в Европейския парламент. Позволете ми да ви отправя сърдечни благопожелания на всички ви за новата 2010 година. Всички сме наясно с задачата на днешното ни заседание и слушване на господин Пи Балкс за оценка на неговите качества, да поеме поста член на Европейската комисия за сътрудничеството и развитието, портфейл, възложен му от председателя на комисията Барозо. Нека напомня, че в съответствие с насоките за утвърждаване на комисията по приложение 17 от правилника, Парламентът оценява кандидат-комисарите възоснова на общите им способности, проявената проевропейска ангажираност и личната независимост. Парламентът също така оценява знанията на кандидата по съответния ресор и способността му да общува. Нека напомня, че преди изслушването кандидат-комисаря е отговорил в писмена форма на един подготвителен въпросник. Писмените му отговори са разпространени и са ви раздадени в папките. Преди да пристъпим към работата си, е, нека накратко напомня регламента за протичане на нашата работа. Ще започнем с, едно, с кратки изявления на политическите групи относно е, техните приоритети в областта на сътрудничеството и развитието. След това кандидат-комисарят ще направи встъпително изявление, е, което ще продължи не повече от 10 минути. След това ще бъдат задавани въпроси в продължение на близо 2 часа и 45 минути от представителите на всички политически е, групи. Е, е, ще играем на принципа на пинг-понка с части от приблизително 3,5 минути които се разделят както следва. 45 секунди а, е, за въпрос, минута и 45 секунди за отговор от страна на комисаря, 30 секунди за допълваш въпрос и 30 секунди за окончателен отговор. Нека напомня, че времевия регламент за депутатите е строго ограничен на 45 секунди. Колкото по-кратки са вашите въпроси, толкова повече време ще имаме за да изслушаме отговорите на е, комисаря, на кандидат комисаря и за евентуално уточняващи въпроси. Уточняващите въпроси трябва да бъдат свързани с чутия отговор и да не повдигат други въпроси. Като председателка на комисията и на заседанието си запазвам правото да не допускам уточняващи въпроси, които не отговарят на тези критерии. Ще имаме още две кратки части, е, състоящи се от така наречените спонтанни изказвания по въпроси, определени от координаторите, представящи приоритетно значение за нашата комисия. Е, депутатите, които желаят да се включат в тези части е, от заседанието, ще разполагат с 15 до 20 секунди, за да формулират въпросите си. Приканвам господин кандидат комисар да бъде също така кратък предпочитание ще се отдава на действителните е, и членове и на подгласниците на Комисията по развитие. Освен това, ще дадем възможност на господин кандидат комисаря да доуточни, да доразвие отговори, които вече е дал, ако сметне, че е, не е бил е, достатъчно изчерпателен. Информираме също така, че сме поканили е, представители на Комисията по външната политика, по международната търговия, е, делегацията за връзки с е, страните от Африка, Карибския басейн и Тихия океан, както и за връзки с Панафриканската парламентарна асамблея. Накрая ще дам възможност на кандидат комисаря да направи кратко заключително изявление, ако желая. Всички могат да говорят на своя език, като ораторите следва да държат сметка за необходимостта от синхронен превод и съответно да не говорят прекалено бързо. Нека напомня също така, че дебатът ще се предава на живо по интернет, а видеозаписът ще бъде качен в последствие на страницата на Европейския парламент. За съвсем кратък срок ще бъде публикуван и протокол от заседанието. И сега можем да започнем с встъпителни изказвания на политическите групи. За минута и 30 давам думата на господин Гаймичел. Благодаря, госпожо председател съвсем кратко е времето ми, за това без да губя време искам да поздравя с добре дошъл господин Пие Балкс. Трябва да призная, че бях смаян от това, че във вашия отговор се говори за здравеопазване, за образование и за контрол. Можете ли да обясните защо въпрос не е разработен по-подробно? Второ, според мен наистина е важно Европейския съюз да стои близо до гражданите. Къде са гражданите? Гражданите са на рок-концерти, гражданите са на а, други а, прояви. Добра е идеята да бъде ангажиран и частния сектор, но ние също трябва да присъстваме там. Ние трябва да имаме водеща позиция – може ли наистина да се ангажирате Европейския съюз като най-големия донор в света да има истински водеща позиция? Трето, НП е, сме абсолютно убедени е, в необходимостта да утвърждаваме достоинството на човека. Достоинството за нас е ключова ценност. Затова въпросът ми е как е, ще се е, работи за утвърждаване на правата на собственост и на предприемаческия дух като начин за преодоляване на бедността. Благодаря. Берман, Господин Берман има думата. Благодаря, госпожо председател. от името на фракцията на социалистите и демократите мога да кажа, че политиката на развитие е изключително важна, защото има много хора, които имат нещастието да живеят в победни страни. Затова Европейския съюз трябва да финансира образование, да подпомага хората в неравностойно положение. Освен това, борбата с бедността е нещо много повече от изсигуряването на социални права. Необходим е устойчив напредък за тези тези хора и за нас. Нашата политическа група очаква от комисаря по развитието да се застъпва за трайно финансиране на политиката за развитие в размер на 0,7% от вътрешния продукт на Европейския съюз. Необходима ни е кохерентна политика, която да е написана, да е не само на хартия. Не бива да сключваме, например, търговски споразумения с страни, в които се потъпват правата на синдикатите. Писмените отговори, които вие давате, са добра база за обсъждане на финансирането на различни помощи, но там не става дума изобщо за човешки права, за социални права, за права на малцинствата. Удивен съм, защо е така? Гюренс, vous avez la parole. Господин Георенц има думата. Благодаря, госпожо председател. Когато господин Пибалкс поеме си задължение, задължението ще се наеме с една от най-благородните задачи. Той ще има едновременно възможност да отстоява правата, правата на човека, сигурността, равенството на половете. Тоест той ще олицетворява една много целенасочена цел. При това той няма да бъде принуден да прави е, реверанси на останалите комисари. Вие трябва да бъдете комисар, който не да, да, да следва останалите, а който да дава тон в борбата срещу бедността. Това трябва да бъде приоритетна политика, която да подчинява на себе си останалите области на политика. Освен това, вашата задача ще бъде трудна. Ще бъде трудна, защото е, ще упражнявате правомощите си на фона на множество кризи. Економическа, банкова, в отношенията между държавите, климатична криза и разбира се всички те са взаимосвързани. Ще се нуждаете от авторитет, от партньори, от неправителствените организации, от общественото мнение и най-сетне бих казал, задачата ви е също задача свързана с управлението на риска и в това отношение аз ви предлагам да развиете пред нас по какъв начин смятате да създадете солидни партньорски взаимоотношения с а, а, онези от комисията и, и други от Европейския парламент, които биха могли да ви подкрепят задачата си. Госпожа мадам Аргентини Дефер. Господин Пия Балкс, Сблъскваме се с криза в климата, в енергетиката, в финансовите среди и всичко това се отразява много тежко на развиващите се страни. Назрял е момента за дълбоки и решителни промени, за да се постигне развитие на юга. Е, вашият мандат трябва да бъде е, да се води борба за е, развитие срещу данъчните убежища и поставяне на ударението върху земеделието. Вашата задача е не, не просто да следите официалната помощ за развитие. Член 208 от договора от Лисабон трябва да бъде претворен в действителност, за да не бъдат засегнати основните цели на развитието, свързани с изкореняването на бедността. И като имаме предвид търговската, енергийната а, политика, а, политиката в областта на измененията на а, климата, има много дейности, които вървят успоредно с дейността на вашите бъдещи колеги, баронеса Аштън и Карл Де Гухт? Как ще отстоявате вашите приоритети пред тях? Благодаря. E Благодаря, господин Танък. Уважаеми господин Пиебалкс, за нашата новосъздадена група в парламента е да водим борба за ограничаване на бедността същевременно, като държим сметка за всяка стотинка на европейския данокоплатец. Следователно, ние ще настояваме помощта да бъде насочена към онези страни, където тя ще може да даде най-голям принос и да бъде най-целесообразно освоена, вместо да се финансират корумбирани правителства – мисля, че равноправната, свободна и справедлива търговия може да допринесе повече от наливането на средства. И най-сетне, предотвратяването на конфликти също трябва да бъде цел на тази помощ. Независимо от търговията, независимо от помощта, ако не се е, сложи е, край на войните и не се предотвратят кризите, няма да се постигне желания ефект. Ето защо добре целенасочената помощ става все по-актуална. За нашата парламентарна група е съвършено ясно, че обществената подкрепа за нашата програма за помощи ще зависи от това дали са постигнати реални резултати, подобрение, прозрачност, отговорност, като същевременно се спазват всички изисквания за зачитане на правата на човека – трудно спечелените пари на данакоплатеца трябва да бъдат разумно изразходвани. Благодаря. Uh, <clears throat> Госпожа Цимер от Обединената левица. Благодаря. Господин Пиебалкс, от вас като лява европейска фракция очакваме в качеството си на комисар да предприемете конкретни усилия да представите пакети от мерки за осъществяването на целите на хилядолетието 2015 година. В вашите писмени отговори е казано нещо доста мъгляво по този въпрос. Споменавате и конференцията на ОНЕ. Европейския съюз е, трябва да изпълнява изпълнява ролята на глобален пионер и тъкмо във времето след Копенхаген трябва да се работи повече в областта на кризата на околната среда, промените на климата, но всичко това трябва да е свързано и с борбата срещу социалната изолация. Освен това, европейската политика за развитие трябва да продължи да има своя самостоятелна стойност в рамките на цялостната европейска политика и очакваме от вас да направите нещо за това. Очакваме също така да се противопоставите на онези страни, които смятат, че политиката на развитие трябва да е подчинена на економическите на интереси на отделните държави членки. Също така очакваме, вие като комисар, по време на преговорите в Котону, както и за мандата на Европейския съюз, да наблегнете на въпроса за насърчаването на публичните инвестиции. La parole est à Madame Sinclair. Du... Госпожа Синклер от е, Европа за свобода и независимост. Прегледах вашата е, биографична справка и забелязах, е, че сте работили за Комунистическата партия на Съветския съюз, след това пък за Европейския съюз. Значи сте добре запознат с най-разнообразни институции. Също така отбелязвам и вашата подкрепа за атомната енергетика. Можете ли да потвърдите, че подкрепяте развитието на атомната енергетика в държавите членки, които желаят да вървят по този път. Съгласен съм с господин Танък за необходимостта от справедливо и равноправно разпределение на средствата. Също така се притеснявам как ще бъдете съветвани в, новата си позиция. Господин Линкор, дали може да обясни своята роля в миналото и дали това няма да създаде проблеми в бъдеще? Благодаря. А сега ще изслушаме кандидат комисара, т.е. неговото първо изявление в отговор на зададените въпроси. Госпожо председател, госпожи и господа е, депутати, госпожи и господа, за мен е голяма чест да бъда тук сред вас, за да ви представя своите цели и намерения като кандидат комисар за развитието. Горд съм. Отнасям се с ентусиазъм към идеята да поема задачата, която ми възложи председателят на комисията. Давам си сметка в каква степен предизвикателствата, пред които сме изправени, са повече и по-важни от когато и да било сега. Последните световни кризи за пореден път доказаха, че живеем в един пределно глобализиран и взаимозависим свят. Онези, които смятат, че бихме могли или че би трябвало да се самоизолираме от последиците от бедността, които засягат останалата част от света, са тръгнали по погрешен път да помагаме на страните в развитие е, да се борят с бедността и да изличат полза от новите възможности на глобализацията е наша отговорност. Но то е и в наш интерес и това е най-добрия начин е, да извлечем полза именно чрез политиката за развитието. Следващите пет години ще бъдат решаващ период за политиката за развитие на Европейския съюз. Новата длъжност, върховен представител и е, службата за външни действия са прекрасна възможност за увеличаване на значението на делегациите на Европейския съюз по цял свят. Те създават реална перспектива за намаляване на разпокъсаността, с която се характеризира начина по който отпускаме помощта. Същевременно обаче трябва да е съвсем ясно каква е целта на нашата политика за развитие, а именно изкореняване на бедността в страните и регионите в неравностойно положение по цял свят. Следва да се възползваме от потенциалната синергия и целесообразност, които могат да проистекат от новата схема, без обаче политиката за развитие да се възприема като обикновено средство за постигане на по-широките политически цели на Европейския съюз. Това е важно не само за Европейския съюз, също толкова важно и за нашите партньори в развиващите се страни. Много важно е да запазят доверието си в нас. Тази позиция беше съвсем ясно изразена от председателя Барозо в отправеното към мен писмо покана, където той изразява своята решителност Европейския съюз да запази ролята си като застъпник на развиващия се свят. Следващите пет години ще бъдат решаващи и заради това, че трябва да преодолеем предизвикателството да запазим набраната скорост в развитието и да се преборим с кризите в различни области. Трябва да се насочим към повече, по-добра и по-бърза помощ. Сега позволете ми да наблегна на някои от основните приоритети, които ако бъда утвърден, ще преследвам неотклонно. Първо, успехът на целите на хилядолетието на развитието. Имаме само 5 години да постигнем тези съществени цели преди прегледа а, на а, целите на хилядолетието за развитие през 2015 година. Длъжни сме да успеем. Зная колко трудно ще бъде това, но а, тези цели са сериозни обещания, а не само а, мъгляви стремежи. Сегашното положение не поражда самодоволство. Напротив, може да се постигне напредък в Азия, Латинска Америка, Карибския басейн и в някои африкански страни но Африка на юг от Сахара изостава съществено. Комбинираното въздействие на кризата а, в продоволствието, енергетиката, а, в економиката и финансите поставят а, на изпитание дори вече постигнатото. Втората ми ключова цел е да реализираме обещанията си. Някои държави членки намаляват бюджетите за официална помощ за развитие в резултат на финансовата криза. Зная колко голямо е напрежението за националните бюджети. Но ако ние не спазваме поетите от нас ангажименти за развитието, как можем да очакваме развиващите се страни да гледат сериозно на партньорството? Ако бъда утвърден като комисар по развитието, ще направя всичко по силите си да настоявам пред държавите членки е, да спазват поетите от тях ангажименти. Това отговаря на най-важните ни, най-жизнените ни интереси. Няма да се поколебая съвсем ясно да посоча кои държави членки не спазват поетите от тях обещани и ангажименти. Третият ми ключов приоритет е свързан с ефективността на помощта. Ще работя опорито нашите програми за сътрудничество и развитие е, да реагират на реални ситуации, с които се сблъскват нашите партньори. Също толкова важно е обстоятелството, че Европейския консенсус за развитие започна с 28 донори, 27 държави членки плюс а, комисията, с понякога припокриващи се цели към един истински европейски подход и реално партньорство, а не взаимоотношение между донор и получатели. Ще продължим да работим е, и с международните организации, при условие, че те дават ясен принос и са добре познати на европейския данакоплатец. Но трябва да се направи още много, ако искаме да постигнем целите си. Неодавнашните проучвания показват, че можем да е, спестим или да спечелим до 9 милиарда евро общо за международна помощ всяка година, само ако повишим ефективността. На този политически въпрос искам да вдъхна нов живот, нова динамика, защото тук става дума за отговорност и доверие. Както по отношение на нашите граждани, така по отношение на нашите партньори в развиващия се свят. На четвърто място, ефективността е важна и за нашите партньори. Няма защо да се предоставя помощ тогава, когато получаващата помощта държава разпродава е, природните си е, ресурси за години напред. И е, по такъв а, начин а, не а, може да развива а, промишлеността, да създава работни места и така нататък. Ако бъда утвърден, една от темите, на които ще обърна особено внимание по време на мандата на следващата комисия, ще бъде помощта, която предоставяме, да бъде използвана така, че да гарантира дългосрочно економическо развитие. Петият ми ключов приоритет е свързан с последователността в политиката за развитие. Ще работя упорито политиката на Европейския съюз като цяло винаги да има компонент за развитие, независимо от това дали говорим за търговия, земеделие, рибарство или друга област. Зная, че това няма да е лесно, но можете да разчитате на моята решителност. Шесто. Искам гражданите на Европейския съюз да се гордеят с помощта ни за развитие. Ние предоставяме около 60% от а, а, световната официална помощ за развитие, а същевременно а, създаваме само 22% от БВП в света. Трябва да се гордеем и с начина по който се предоставя помощта. Нашата политика за развитие се основава на нашите европейски ценности. Солидарност, демокрация, зачитане на основните права на човека, като правото на образование и правото на здравеопазване. Ние не искаме а, нашата помощ за развитие а, да а, бъде обвързана а, с цели за отбраната или търговията, нито пък искаме да експлуатираме а, суровинна база. Искаме да а, се помогне а, за да се намали бедността и да се помогне на най-бедните. Това е, е предимство, което само ние притежаваме. Нещо повече, зачитането на основните права на човека и особено на правата на е, жените е неотменна част от е, политиката на Европейския съюз за развитие и предоставяне на помощ в тази връзка. Ние искаме помощта ни не да управлява бедността, а да я изкорени. Нито една държава не може да се изтръгне от бедността ако се лишава от е, ефикасния принос на половината от населението си. Госпожи и господа, нямам време да се спра на всички въпроси, които бих искал да обсъдя с вас. Всъщност, това, което изложих пред вас, далеч не е изчерпателен списък, защото има и още много приоритети, като например измененията на климата, необходимостта да се подпомогне е, развиващите се е, страни, да се работи е, с гражданското общество и още редица други цели, но се надявам, че тези кратки бележки са ви убедили в моята решителност да отстоявам ценностите на Европейския е, съюз и борбата с бедността. В заключение искам да кажа, че според мен е изключително важно да се развие истинско партньорство между комисията и парламента по въпросите на политиката за развитие още в самото начало, когато се формира тази политика, е изключително важно това партньорство и то трябва да продължи и на етапа на реализацията на тази политика и аз в това ще разчитам на уникалните експертни познания на членовете на вашата комисия. Трябва да кажа, че е, бях е, в, в правителството на държава членка, която се бореше за своята независимост. Аз много добре зная какво е независимост и ще работя за нея и за напред. Нямам какво да крия, знаете, що за човек съм, нищо скрито няма при мен. Благодаря ви за вниманието. We now have our first catch the eyes. И сега първата част е, посветена на спонтанните въпроси, които се свързват на този етап единствено с финансирането на развитието, официална държавна помощ, официална държавна помощ плюс, финансиране, преодоляване последиците изменят на климата в развиващите се страни. Пет минути, господин Десир, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин кандидат комисар, за първите ви отговори, особено за откровения дух, който говорихте за себе си е, към края що се отнася до темата, по която можем да ви задаваме въпроси. Вие преди малко казахте, и то е особено важно, че според вас финансирането за развиващите се страни, така че те да се справят с изменението на климата, не би следвало да бъде за сметка на останалата помощ за развитие, а в допълнение към нея. Ние сме множество тук депутати, които застъпваме въвеждането на нови механизми на развитие и в частност един дама, данък, председателката прекъсва оратора. Госпожа Аргентини има думата. Финансирането на измененията на климата е моя въпрос. Е, това финансиране има допълващ характер. Ще работите ли по въпроса това финансиране да бъде изцяло обновено и да допълва официалната държавна помощ и нейните цели? <coughs> Euh, Господин кандидат комисар, имате думата да отговорите. Да, бих искал да отговоря утвърдително. Аз, разбира се, смятам така, както следва. Ние сме се ангажирали с 0,7% от брутния вътрешен продукт под формата на държавна помощ за развитие до 2015 година. Всичко останало във връзка с изменението на климата е свръх този ангажимент. И определено това трябва да бъдат допълнителни средства. Задачите не са едни и същи. По принцип човек може да каже да, изменението на климата и бедността са взаимосвързани, но, но, но все пак не пряко. Е, що се отнася до данък, налагането на данък за финансиране преодоляването на изменението на климата, аз съм за. И аз смятам, е, че Комисарят фактически повтаря отговора си на английски. Ние се ангажирахме с 0,7% от БВП до 2015 година, днес сме 2010. И ние не можем да си позволяваме да компрометираме постигането на тази задача. Благодаря. Госпожа Хал има думата. Благодаря. Много се радвам, че потвърдихте, че е, средствата за изменение на климата ще е, бъдат в допълнение към е, вече определеното. Но дали изчисленията на комисията са правилните разчети? Не, не, не е ли вярно, че развиващите се страни се нуждаят от повече средства и е, от значителни инвестиции в повишаване на енергийната ефективност? Господин Господин Георенц има думата. Бих искал да се върна пак на въпроса за финансиране на борбата с изменението на климата. В това отношение в Копенхаген резултатът не може да се каже категоричен. Европейския съюз е все така неопределил се по тази тема. Това, което чухме тук е само една от позициите, немалко държави членки застъпват противоположната позиция. Според мен на тази какофония трябва да се сложи край и, и аз ви приканвам да се ангажирате категорично, господин кандидат комисар. Госпожа Келер е последната, която ще може да зададе въпрос. Да, аз съм съгласна, че трябва да има допълващ характер е, финансирането на измененията на климата и е, същевременно чуваме гласове, че тези средства ще дойдат по линия на официалната помощ за развитие. Какво ще направите, за да не допуснете това? Сега думата има господин Пиебалкс. Благодаря за въпроса. Е, ние сме поели ангажимент е, да се борим с измененията на климата и ще го направим. Необходими са ни повече средства, но а, е, ние имаме предвидени средства за 2010, 2011 и 2012. Доста амбициозна е програмата и нейното изпълнение ще бъде голямо предизвикателство. По-нататък целта а, е, за 2020 а, е, година изисква много а, голяма а, сума и е важно а, тя да бъде освоена в конкретни проекти. Това означава, че ще трябва да бъдат положени усилия от всички страни. По а, въпроса на господин Гьоренц сега. Смятам, че сме се подготвили добре. Ние добре се подготвихме за среща на върха в Копенхаген, но усилено работихме и изготвихме една издържана позиция. Аз разбира се, както и други, съм до някъде разочарован от резултатите от Копенхаген, но според мен ние там демонстрирахме солидната си позиция още по време на подготвителния етап и сега трябва да поддържаме тази позиция. С цялата амбиция, на която сме способни, за да се постигне едно световно споразумение за изменението на климата. На въпроса на госпожа Халс, пределно ясно е, че държавните и правителствените ръководители през месец декември миналата година потвърдиха ангажимента си за помощ за развитие предвид кризите, е, кризата, пред която са изправени тези страни. Те никога не са заявявали държавните и правителствените ръководители, че от тези пари ще се отделят пари за изменението на климат. Това, това просто не е вярно. Ма, независимо какво казват някои. Според мен, държавите членки трябва да спазят поетото обещание. Ние просто трябва да им го напомним. То е категорично. Те никога не са обещавали пари за изменението на климата в рамките на официалната помощ за развитие. Извинявайте, председателката прекъсва кандидат комисаря. Преминаваме нататък по схемата 3 минути и половина. Въпрос, отговор, уточняваш въпрос. Господин Качмарек е първи. 45 секунди. Имам въпрос, който е, е свързан с институционалната реформа, която проистича от е, договора от Лисабон. Е, създават се възможности за упростена система за отпускане и освояване на средства. Според вас това не е ли рисковано в смисъл всички тези средства е, да бъдат привлечени от Европейската служба за външни действия и така да не се постигнат желаните цели? няма ли да се стигне до различно третиране на различните държави? И ако според вас такъв риск няма, каква ще бъде координацията и е, как ще се гарантира равнопоставеност на всички бенефициенти? Благодаря. Заповядайте. 45 секунди. Е, създаването на новата длъжност върховен а, е, представител а, е, и а, Европейската служба за външни действия дава възможност да говорим ясно с единен глас пред света. И ясни са също така и правомощията на общността. Аз като комисар за развитието ще отговарям за планирането на политиката за развитие като цяло, независимо от това коя служба и коя институция по-нататък ще реализира а, тази а, политика. Това ще е моя отговорност и а, хоризонталната политика за развитие, независимо от източника, от който идва предложението, ще бъде в моите правомощия. И ако искаме някакви средства да бъдат предвидени в бюджета за определени програми, отново това ще бъде част от моя ресор. На е, съвета е, по външни отношения е, аз ще имам възможност да отстоявам политиката за развитие. Основните елементи на тази политика трябва да се възприемат като най-същностните за Европейския съюз, а и Европейския парламент винаги е бдителен и а, винаги а, ще може да следи а, как се разработва политиката и се освояват средства. Благодаря. Няма последващи въпроси. Господин Пиебалкс, бедността е много често свързана е, с грубо нарушаване на правата на човека. И понякога цели на економическото развитие оправдават в кавички такива а, действия. Мога да ви дам пример с Еритрея. Дали възнамерявате да окажете натиск върху Еритрея да подобри а, състоянието на правата на човека, за да получи помощ? Аз мисля, че Европейския съюз усъвършенства помощта за развитие. Има два члена в споразумението от Котоно, член 8 за политическите консултации и а, е, член 9 алинея 6, в а, е, който става дума за нарушаване на правата а, е, на човека като основание за прекратяване на помощта. Когато предлагаме помощта, според мен не бива от самото начало да поставяме изисквания, а, свързани е, с политическото е, състояние, защото имаме механизма на политическите консултации, а и е съвсем ясно каква е нашата позиция. Когато е, се договаря помощта, във всички случаи тя ще се освоява така, че да не нарушава принципите на демокрацията и правата на човека. Едно пряко обвързване с подобни условия не би било мъдър подход. Защото в край на краищата ние преговаряме с независими държави и да им се поставят условия а, е проява на неуважение. Можете да ми възразите, че така се постига най-висока ефективност, но най-високата ефективност не винаги е най-добрия път. Освен това, ние подкрепяме неправителствените организации. Изключително важно е структурите на гражданското общество активно да участват. Имам предвид и неправителствените организации от европейските страни, които работят в развиващите се страни и местните им организации. Има много начини да се работи. А що се отнася до Еритрея, съвсем наясно сме с положението, ние многократно сме изразявали нашата позиция, ще продължим да правим това. Никога няма да се поколебаем да изразяваме позицията си, но няма да налагаме условия от самото начало. Тогава дайте ми един пример за развиваща се страна, която според вас изисква по-решителна позиция от страна на Европейския съюз. Аз те първа започвам да работя а, в този ресор – за мен всички държави са еднакви и трябва да имам равнопоставен и справедлив подход към всички, когато става дума за одобряване на помощта. Но се работи примерно с Гвинея, Конакри, Нигер, страни, в които демокрацията е в опасност. Има държави, при които ние сме прилагали член 9-6, Това ще продължим да правим. Демократична република Конго е страна, по която моят колега Дегухт и в момента работи. Благодаря, господин Гьоренц. Мерси, мадам на президент. Благодаря, госпожо председател. Бедността е основополагаща причина за конфликтите. Тя е и причина, и последица от въоръжените конфликти. Преди това, че е, вие сте комисари, можете да предприемате пряко действие за предотвратяване на конфликтите, борейки се с бедността. Аз бих ви попитал как смятате да гарантирате край на, на определени конфликти и как ще се справите с тази задача. И освен това, това не ви ли извежда по значение пред е, останалите комисари, в това число за отговарящия за международната търговия и за хуманитарната помощ? <laughs> Аз съм изкушен да отговоря положително на вашия въпрос, но според мен правилният отговор би бил, че ще работим в партньорство. Партньорство с комисарите за търговията, за селското стопанство, за риболова. Това е правилният е, отговор. Защото според мен е глупаво да се дават пари с едната ръка, а с другата ръка по друга политика да се отнемат тези пари. Как кажа, целта на, на, на всичките ни усилия в областта на развитието е да се борим е, с бедността, да премахнем бедността. И по този път трябва да вървим последователно във всички политически области на Европейския съюз. Смятам, че в значителна степен е, сме постигнали сериозен консенсус по развитието към 2005 година. Освен това, има едни стари концепции за съгласуваност на всички политически действия за развитие. Едва след 2005 година обаче вървим по този път. Много все още има какво да се да направи, да се подобри. И както казах, аз ще представям комисията в съвета по външните работи. Сега, тук може да се каже, изчакайте, против нашата цел в областта на развитието е едно или друго действие. И аз а, а, няма да се въздържам от а, подобни а, изявления. Oui. Имате отговор за думата за да уточняваш въпрос. Има един конфликт потенциален в Южен Судан. Какво може да се направи, така че Европейския съюз да не бъде така несъстоятелен, както бе в Руанда и в Дарфур? И между другото в Южен Судан вече са загинали близо милиони и половина души. Имате думата, господин Пейбалкс. Да, е, ние сме отпускали немалко хуманитарна помощ на, на, на този регион, не само комисията и отделните държави членки. Според мен най-добрата подкрепа за Судан ще бъде да се оказва съдействие на намесата на Обединените нации. Понеже става въпрос за един общ конфликт, и всички трябва да работим в една и съща посока. И Китай, и Съединените щати, и Европейския съюз. И само Организацията на Обединените нации би могла да ни обедини в тези усилия. Госпожа Левин има думата. Господин Пиебалкс, вие говорихте за последователност на политиката и след това споменахте споразуменията с трети страни в областта на рибарството. А, а тези а, споразумения са свързани с значителни средства. Споразуменията са главно а, с развиващи се страни, а, които са а, традиционно риболовни и Искам да ви попитам какво е вашето отношение към тези споразумения за риболова и а, каква ще е вашата роля спрямо а, политиката в областта на рибарството в този смисъл? ще се работи ли за нови споразумения и смятате ли, че ще можете да работите по този въпрос, господин Пиебалкс? Да, наистина имаме споразумения а, за а, а, риболов а, и за партньорство в областта на рибарството, които включват и развитие на а, националните а, риболовни отрасли. Аз мятам, че нашата дългосрочна политика в тази област – трябва да бъде развиващите се страни да развият достатъчен капацитет, за да може националния риболовен отрасъл да удовлетворява всичките им потребности. Защото а, сега с квотите системата е различна и а, чрез споразуменията се подпомагат африканските страни, които нямат достатъчен капацитет за риболов, който да удовлетворява техните потребности по един устойчив начин. През идните пет години Европейския съюз трябва да подготви реформа в областта на рибарството. И като комисар по развитието ще следя отблизо разработването на тази политика, така че тя да не застраши нашите цели на развитието. Разбира се, не всичко е съвършено в тези споразумения за сътрудничество в областта на рибарството. Ще заостря вниманието на колегата си по този въпрос. Задачата на комисията е да открои съществуващите проблеми в този отрасъл. Председателката прекъсва оратора. Госпожа Левин. Благодаря. Вие говорихте за условията, които могат да бъдат свързани с помощта. Но Гвинея, Конакри, Гвинея, Бисао, Мавритания и редица други страни преживяха държавни преврати, имат тежки проблеми с демокрацията. Няма ли да има критерии за това с кои държави ще се подпишат споразумения за риболов? Господин Пиебалц. Заедно с Луи Мишел посетих Африка и трябва да кажа, че Луи Мишел работи много усилено а, за сключване на а, споразуменията за сътрудничество в областта на рибарството в духа на общите ни а, цели. Така че нямаме разнобой в политиката на рибарството и политиката на развитие. Аз съм дълбоко убеден, че не можем да отделяме тези две важни сфери. 45 seconds. Uh, Madam President, uh, Commissioner Designate, I'd like to talk about China. Clearly this is a... Господин Танък, Нека обаче да поставим въпроса за Китай. Китай не спазва а, принципите на демокрацията, а, не а, спазва правата на човека и също времено разполага с огромни средства. С 25 милиарда евро финансира Олимпиадата. най-бедните държави в Африка получават помощ от там. Индия след опустошителното цунами отказа помощ от Европейския съюз. Каква ще бъде вашата политика по отношение на Китай? И как ще се определя помощта? Като процент от БВП или БВП на глава от населението, като имаме предвид колко огромна държава е Китай? Благодаря people are moving out of Определено. Аз се радвам, че в Китай все повече и повече хора излизат от лапите на бедността. Е, е, в същото време обаче не бива да забравяме, че все още има обширни части от Китай, в които бедността е тежка. И определено нашите програми се насочват на там. Е, програмата не е кой знае колко мащабна. Предстои и средносрочен преглед и ще определим дали е необходимо да, да продължаваме в такъв размер и по такъв начин с, с тази помощ. Но е, ударението е, на нашата политика трябва да падне върху най-слабо развитите страни. Онези, които най-много се нуждаят от помощ, тъй като само по този начин бихме могли да постигнем ефект на единица помощ. Това бих могъл да отговоря. Допълващ въпрос – Интересно ми е също така да кажете няколко думи по въпроса, повдигнати от преждеговорившите. Що се отнася до иерархията е, по отношение на новата служба за външна политика, е, е, вие ще имате свои представители в делегациите или представителствата на Европейския съюз по света. Те ще отговарят пряко на вас а посланника в тези представителства ще бъде подчинен на баронеса Аштън. Е, смятате ли, че би могло да се стигне до някакъв конфликт между е, политическите приоритети по линия на външна политика, е, сведени до посланника от баронеса Аштън и онова указанията, които вие давате на представителите за развитието? Отчасти това разделение е вече факт ръководителя на представителство на Европейския съюз в дадена столица отговаря на Релекс, на, на дирекция външна политика, докато представителя за развитието отговаря пред комисаря за развитието. Тъй, че това не е нищо ново. А, още по времето на, на бившата схема с върховния представител господин Солана, господин Луи Мишел, в качеството си на комисар, винаги го е привличал в работата по развитието. По 96-ти от а, договора, аз ще предложа на а, колегиума а, да поема отговорност. Тъй, че що се отнася до развитието, аз да отговарям пред вас, пред бюджетната комисия и прочее, но като, що се отнася до цялостната архитектура на външната политика, разбира се, госпожа Аштън, баронеса Аштън ще има думат ще имам взаимно преливане, без съмнение. И, и партньорството ни ще бъде ползотворно. Аз, аз не се съмнявам в това. Едва ли ще има а, някакви <laughs> междуособици, едва ли не, на терена а, между външната политика и политиката на развитието. Госпожа Цигнер има думата господин Пиебалкс. В отношенията си с развиващите се страни Европейския съюз залага преди всичко на либерализацията на обществените услуги и инфраструктурата. Затова искам да повторя въпроса, който зададах на вашия предшественик преди 5 години. Каква е вашата позиция по отношение на този натиск върху обществените услуги, включително и водоснабдяването, е в противодействие на европейските цели. Вашия предшественик каза, че тези услуги не трябва да се починят на пазарните правила. Вие на това мнение не ли сте? Дали ще се либерализират тези е, услуги или държавно предприятие трябва да се занимава с водоснабдяването? Не е наша работа да имаме позиция по този въпрос. Естествено, че винаги е добра възможност да се използват и частни ресурси. Това би могло да бъде полезно. Но нашият интерес е да има вода, да има чиста вода и тя е, да е достатъчно. Това е целта на политиката за развитие. Ние не казваме каква да бъде политиката, ние се стремим към определен резултат. Така че това ни е целта да се задоволят основните потребности от вода. Никога не сме поставили въпроса по друг начин. Никога не сме настоявали за либерализация. Аз също няма да преследвам такава политика, защото цялата ни програма е плод на диалог между получаващите държави и Европейската комисия или държавите членки на Европейския съюз. Äh, нали знаете, че както договорът от Котоно а, с преговорите за сключване на партньорски споразумения, както и официалната държавна помощ, поставят в центъра на вниманието си именно либерализацията на този вид услуги. Как ще се понесе това с вашето мнение, което противостои на тая концепция? Господин комисар, имате думата. За партньорските споразумения нашият интерес е по посока не на либерализация, а на економическо партньорство – Целта ни е да има регионално сътрудничество чрез тези споразумения, защото, например, държавите в Африка са много изолирани. Ако те се сплотят, те могат да образуват голямо економическо пространство. В никакъв случай не сме поставили на преден план либерализацията. Смятаме, че африканските държави могат да се възползват много от световната търговия, но никога не сме оказвали натиск върху тези тези държави. Що се отнася до договора от Котону, знаете, познавате неговите основи, той вече работи, а преразглеждането му просто е реакция на някои настъпили промени в света. Така че всички тези поети вече пътища и за споразуменията за търговско сътрудничество и от Котоно да продължават да служат на нашите интереси. Благодаря. Господин Месершмит има думата за 45 секунди. Тревожно е от гледна точка на свободната търговия, че не смятате да правите кой знае колко неща. Свободната търговия има повече преимущество от всичко останало, така че искам да чуя нещо по-конкретно от вас във връзка с европейската е, стратегия в това отношение. Ще продължим ли да тласкаме напред този многостранен процес, който буксува или ще насърчаваме двустранните отношения? А що се отнася до Африка? Какво ще насърчавате? Търговия юг-юг в противодействие на досегашната север-юг. Господин Пиебалкс. It's very clear that there have been no... Съвсем ясно е, че нито една държава в света не е постигнала напредък в изолация. Всяка страна, която се е опитвала да се изолира, се е провалила в крайна сметка. Ето защо в световната търговия трябва да участват всички държави. Имаме дългогодишен опит в търговията с развиващите се страни. С някои работим по-успешно, с други не чак толкова. Ето, например, пример е, страните, е, с които имаме е, споразумения, в които 60% е износ на петрол и други суровини, 22% за меделски продукти и само незначителна част са промишлени стоки. С нашите споразумения за партньорство искаме да работим заедно с страните, така че те да създадат пазари, благодарение на тези пазари да могат в последствие да търгуват помежду си. Споразуменията за економическо партньорство са насочени към укрепване на възможностите е, на страните да търгуват и помежду си, а това създава богатство. Бяха дадени примери с Китай, с Индия. Разбира се, че е, не е лесно да се е, работи във всички случаи с тези страни и същевременно ние не искаме да им натрапваме нищо. Искаме е, да е, продължим успешно е, по тези споразумения с страните от Карибския басейн. Има и други страни, с които предстои подобно партньорство. Повтарям, пътя не е лек, но той е правилника. И ако не успеем, то тогава непременно ще е, докладвам и на парламента. Господин Месершмит отново. Ясно е, че многостранните преговори, примерно преговорите Доха и други подобни, буксуват на място в момента и са стигнали до задънена на улица, а Меркосур, Южна Корея, Китай са в двустранни преговори с много страни в света. Ние отказваме да правим това. Де факто обаче многостранният подход не работи. В Европейския съюз знаем какво означава истинска интеграция. И според мен ние сме избрали най-трудния път – Същевременно обаче той дава най-добри резултати само чрез регионално сътрудничество, сътрудничество между регионите могат да се постигнат най-добри резултати. Ние искаме един комплексен а, подход. Ако вземем а, за а, пример страните от Персийския залив, може би по-отделно с всяко от тези страни можем да постигнем споразумение, но трябва да се работи регионално. Председателката прекъсва оратора. Сега давам думата на следващия записал се. Заповядайте. Добър ден. Аз съм заместник-председател на Комисията по външна политика. Йемен се превръща. Сташе, въпрос. Ставаше е въпрос за независими е, депутати, не представители на политически групи да зададат въпрос, но очевидно нямаше е, такъв. А сега нека да чуем представителите на комисиите, и това тък му бе господин Паско, от Комисията за външната политика. може ли сега аз да помоля господин Паско да зададе въпроса, който исках аз да задам? Шегува се господин Паско. Благодаря ви. Йемен се превръща в една плодотворна почва за екстремизма и обстановката става все по-значима и по-значима. Доколкото знам, към края на януари се предвижда международна конференция. В Лондон вие ще присъствате ли или само баронеса Аштън или пък заедно? И имате думата за отговор. Йемен е всъщност красноречив пример за това, че вътре, помежду ни в Европейския съюз е необходимо повече сътрудничество. Е, по най-различни причини различни страни получават малко помощ. Е, Йемен е една от тях. По най-различни причини Йемен е бил пренебрегван е, определено е, бихме могли да се справим по-добре. Така че е, Йемен остава в нашето полезрение при всички случаи. Що се отнася до Лондонската конференция или друга всяка проява, аз не съм поемал каквито и да било ангажименти, тъй като а, още повече след като в продължение на 5 години съм бил комисар, аз не мога да не зачитам мнението на Европейския парламент. Тъй, че преди да бъда утвърден от вас, не бих могъл да поема каквито и да било международни ангажименти. Е, няма други въпроси. Сега е, давам думата на е, господин Ариф, пак от Комисията по мъжните работи. О, по международната търговия, госпожо председател, не по външните работи. Господин кандидат е, комисар, що се отнася до финансирането на помощта за международна търговия, вие е, ще пред Европейския парламент е представен един детайлен доклад с е, количествена информация е, за въздействието на външна търговия върху развитието. Извинявайте, обаче зададения от вас въпрос е твърде деликатен, затова ще си позволя да отговоря на английски. Помощта за търговията. Е, до някъде този въпрос ме озадачава. Дори самото название е някак странно помощ за търговия. Сякаш излиза, че се разменят някакви парични знаци. А тук става въпрос за подкрепа за участие в международната търговия. Но все пак това е доста нов момент в нашата политика. Чрез национални, е, чрез регионални програми за подкрепа сме осъществявали тази политика, но според мен на този етап би било преждевременно да се говори за отделен бюджетен ред. Аз с удоволствие ще се явя пред вашата комисия за международната търговия, колкото се може по-скоро, за да обсъдим този изключително важен наистина въпрос. Постепенно нараства помощта, по-настоящем около 1 милиард – от страна на Европейския съюз, още толкова приблизително от държавите членки, но трябва да видим как по най-добър начин да освоим тези средства. На този етап не мога да ви дам окончателен а, отговор, но определено мога да се ангажирам, че това ще бъде един от сериозните въпроси на моето внимание. Трябва да видим как най-добре да доразвием тази много добра инициатива. Така че в края на краищата, благодарение на нашата подкрепа, тези страни бенефициенти да могат да участват в световната търговска система. Благодаря. А имате допълваш въпрос ли? Един прост въпрос, ако ми позволите. Бих искал да чуя вашата позиция относно включването на помощта за развитие в бюджета на Европейския съюз. Нееднократно се, нееднократно се настоява за това. Отговора да, определено. Аз съм за. Е, от няколко години е, се говори е, по този въпрос. Трудно можем да разберем защо помощта за развитие е в отделен фонд. След като изразходването на тези средства следва да бъдат под контрола на Европейския парламент. Да не говорим, че има различни линии, по които се освояват тези средства и това допълнително осложнява контрола. Тъй, че определено комисията категорично ще бъде за бюджетизирането, така да се каже, на Европейския фонд за развитието. Благодаря, господин Мичел има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин Пиебалс, вашият отговор, а, вие а, говорихте за продоволствената сигурност. Аз попитах в първия си а, въпрос а, за е, правата на поземлена собственост. Смятате ли, че е, Китай е, ще насочи инвестиции в развиващия се свят в тази връзка? И виждате ли една роля на Европейския съюз за утвърждаване на продоволствената позиция на развиващите се страни и развитие на тяхната промишленост? Господин Пия Балкс. Както е, вече казах, е, ясни са данните за е, търговията между страните от АКТБ и Европейския съюз. Делът на промишлените стоки далеч не е задоволителен. За да се създаде преработвателна промишленост са необходими големи инвестиции. И съм категорично съгласен, че трябва да бъдат подкрепени инвестициите, които създават работни места, водят до растеж и добавена стойност, а не а, само да получаваме а, нефти и други а, а, суровини от развиващите се а, страни. По-нататък в изказването си подчертах подкрепата ни за укрепване на дългосрочното економическо развитие на тези страни. Това е пътя за напред. Естествено, това не е единствената възможност. Когато говорим за продоволствието, имаме програмата за сигурност на продоволствието и там се справихме много добре. Защото тук става дума не просто за храна за консумация, а за създаване на условия земеделието на развиващите се страни да произвежда достатъчно продоволствие, за да се гарантира продоволствената сигурност. Така трябва да се върви напред. Господин Мичел, благодаря ви за отговора. Тъй като аз съм докладчик по инструмента за продоволствената сигурност, мога ли да заключа че насърчаването на предприемаческия дух и отстояването на правата на поземлена собственост ще допринесат за продоволствена сигурност. Господин Пиебалкс, съвсем просто е да се отговори. Зная колко голямо предизвикателство са правата на собственост и също времено колко голям потенциал се съдържа в тях. Чрез програмата се работи по някои свързани с тези права въпроси, и мисля, че ако а, не е решен проблема а, с правата на собственост, то тогава силно се ограничават възможностите за растеж и развитие. Процесът е много болезнен, когато става дума за реституция. Аз говоря за моята родина, тъй като не притежавам нищо, за мен този процес не беше толкова болезнен или сложен, но много добре знам за моите сънародници колко важно и понякога трудно беше да устояват правата си на собственост. Благодаря, господин Кашман. Благодаря. Господин Пиебалкс, знаете, че правата на човека, особено правата на жените, на децата, са застрашени. в Уганда, Бурунди и в други страни правата на хомосексуалистите, транссексуалните и бисексуалните също са поставени под заплаха. възнамерявате ли клаузи във връзка с дискриминацията по пол, възраст, сексуална а, ориентация а, или а, вирусоносителство на ХИВ или СПИН може да се постави, когато се прави преглед на споразумението от Котуну. Господин Пиебалкс, тези принципи не подлежат на преговори, защото това са нашите ценности. Ние не можем да вървим против ценностите, които ни вдъхват сила. Мисля, че беше на среща в Кайро, когато се стигна до извода, че именно тези принципи трябва да са основата на нашата дейност, дори да не са точно така формулирани, както вие казахте. Например, там се говори за семейството във всичките му разновидности, във всичките му форми. Мисля, че с такава позиция можем да вървим напред, защото такива принципи ще бъдат прияти от международната общност, включително и страните, с които водим преговори по споразумението от Котоно. Последващ въпрос имате ли? Благодаря. Приветствам вашите уверения. Какво ще кажете на тези хора в някои кабинети е, в комисията, че по отношение на е, правата на хомосексуалистите, не бива да настояваме чак толкова, когато преразглеждаме договор от Котону. Господин Пиебалкс, покажете ми кои са те и аз ще разговарям с тях. Това е един съвършено погрешен подход. Ние твърдо вярваме в този принцип. И ако в нещо вярваш, ти не търгуваш с него. Нещата са съвсем прости. Иначе човек губи достоинство. Тук не става дума за другите, за другите страни. Тук става дума за нас. Каква е нашата позиция? Ние не търгуваме с нашите убеждения. Благодаря. Господин Геренс има думата. Благодаря, госпожо председател. Въпросът ми е свързан с регионалното измерение. Било то, що се отнася до сигурността, до търговията, до противодействието на, на бедността, болестите, енергетиката и прочее. Не можем да минем без регионалното измерение. Между другото, нека напомня, че Луи Мишел бе развил една цялостна концепция е, по този е, въпрос е, и особено в рамките на споразуменията за економическо партньорство. Първоначално по тези споразумения се предвиждаше регионално измерение, сега вече не. Въпросът ми е такъв. Какво ще направите така, че 28-те субекта, в случая 27-те държави членки и комисията, да намерят най-адекватни партньори? Господин Пибалкс, нека дадем думата на господин Пибалкс, казва председателката да отговори. Аз а, а, се гордея с това, което постигна господин а, Луи, защото когато питам кой води преговорите в Гвинея Конакри, отговарят ми това е председателя на Буркина Фасо, по мандат от регионалната организация. Същото за, за Зимбабве. Е, е, Южноафриканската република нали, от името на. Е, и с това регионално измерение нещата определено се улесняват. В опита си като комисар по енергетиката съм разговарял с регионални организации от Западна Африка, и а, бях впечатлен от тяхната зрялост, от тяхната подготвеност. А шансът, който ни се представя а, за успех а, в областта на регионалното сътрудничество са именно споразуменията за економическо партньорство. Един отличен инструмент, ако успеем да убедим партньорите си да го приемат. Трудно е, но трябва да успеем. Длъжни сме. Имате ли допълваш въпрос, господин Георгиев? Да. Споразумения за економическо партньорство е, са предназначени да помогнат на определен регион да участва в международната търговия, което разбира се не изключва тези споразумения да насърчават и търговията между страните от даден регион. Как ще е, подходите към този въпрос? Това са двете страни на един и същ медал от еднакво значение за развитието на съответния регион мисля, ще трябва да насочим вниманието си върху инфраструктурните проекти. В самия Европейски съюз а, има недостиг на инфраструктура. Далеч по-голям е този недостиг, да кажем, в Африка. Като няма инфраструктура, как може да се търгува? Значи, според мен това е, е, е един от устоите на нашата политика за е, развитие. Инфраструктура, имайки предвид енергетика, транспорт, и прочие. И така се получава единно економическо пространство, обхванато от съответното споразумение за економическо партньорство. Така че инфраструктура, а защо не и промишлено производство? Нашата парламентарна група смята, че фонда за развитие е една напълно уместна политика, която трябва да бъде включена в европейския бюджет и в европейските процедури. Така че по този начин ще може да се реши проблема с липсата на контрол върху средствата предвидени за АКТБ. Смятате ли, че бюджетизирането, както си изразихте, ще усъвършенства процедурите? Изцяло ви подкрепям. Бюджетизирането на Европейския фонд за развитие е един много сполучлив подход. Първо, защото той ще осигури по-широк парламентарен контрол, но това не е единствената причина. Първо, на партньорите от АКТБ ам, обяснявам, че от това те няма да загубят. Региона а, на АКТБ има а, много специални и дългогодишни отношения с нас. Искам да убедим партньорите ни, че е, този процес е благотворен и за тях. На второ място, определено работим с държавите членки, за да ги убедим, че тази стъпка е положителна и правилна и от гледна точка на държавите членки. Това са двете насоки, в които работим с държавите членки и с страните от региона на АКТБ, защото а, е, това е правилният подход за бъдеще. Имате ли последващ въпрос? Да. Преди коледа а, е, Демократична република Конго а, е, отказа комисаря Де Гухт да посети а, страната. Как ще а, реагираме при такива ситуации? И как ще реагирате вие, ако държава, която получава помощ от Европейския съюз, отказва да ви допусне на своя територия? Господин Пиебалкс, много сериозен е, е, този въпрос. Ако някой е, смята, че правите неподходящи изявления и на тази основа не ви допуска на своя територия, разбира се, един погрешен подход. Но тук имаме една много специфична ситуация и аз смятам че трябва ясно да посочим какви са нашите позиции, а и разполагаме е, с механизмите е, по договора от Котоно. Имаме член 8 за политическите консултации и възможности за преговори, които да подпомогнат нашите партньори в Конго да променят своето решение. Защото е погрешно решението да не допуснеш на територията си някого, просто защото той е направил едно или друго изявление. Той в никакъв случай не е целял да обиди когото и да било с изявления, които посочват какво е реалното положение. Надявам се, че през идните пет години няма да изпадна в подобно положение – защото а, то би изкривило и унищожило отношенията ни. И когато а, се прекъсват връзките, от това страда не правителството, от това страда народът. И съвсем ясно трябва да е нашето послание. Не знам дали ще успея във всички случаи, но така, чрез пълната истина се надявам да работя за напред. Благодаря. Госпожа Келер има думата. Commit... За последователността на политиката искам да ви попитам дали се ангажирате е, с прегледа на общата селскостопанска политика и политиката в областта на рибасто от гледна точка на политиката за развитие. И на второ място, каква е вашата дефиниция за общ подход на Европейския съюз и какви ще са последиците за политиката на Европейския съюз за развитие? Господин Пия Балкс. Две са посоките, в които можем да тръгнем и по които ще тръгнем. Когато говорим за реформи, като комисар по развитието винаги ще имам задължението да следя оценката на въздействието от всяка политика и ще е, проверяваме всички предложения за реформи в областите, които посочихте. Но имаме и още един инструмент. В съобщението за продоволствената сигурност, например, ние сме възприели една активна позиция, която посочва какво трябва да се промени, за да се постигнат целите на развитието. Ще бъдем активни в двете посоки. Първо, да не се прави нищо, което пречи на политиката на развитие, от една страна, и от друга страна да се направи всичко, което допринася за постигането на тези цели. Колкото повече чета, толкова повече се озадачавам от а, а, дефиницията за а, официалната помощ за а, развитие. Тя сама по себе си е ясна посочва а, какъв е обхвата на официалната държавна а, помощ и за това не мога да разбера какво означава официална държавна помощ плюс. Няма плюс към развитието, защото това е помощта, която се предоставя на развиващите се страни за развитие. Трябва, а, според мен, а, да се преразгледа плюсът, защото концепцията за този плюс, според мен, е излишна. Разбира се, а, зная как а, се работеше с ОИСР и как се добави този плюс, но в края на краищата чудеса не се случват, а, а, не изникват от някъде средства а, и а, за всички средства се държи сметка но а, не може да се а, направи такова разграничение между а, опере и опере плюс. Да, а, съгласна съм, че а, концепцията за плюс е доста противоречива, но а, вие посочихте пет приоритета. Предишния комисар каза, че последователността в политиката е свързана по-скоро с политическия дневен ред на държавите членки. Председателката прекъсва а, ораторката и дава думата на господин Пиебалкс. Според мен частично отговорих на вашия последващ въпрос. Избрали сме онези посоки, в които трябва да бъде активна нашата позиция. Ако съм ви а, разбрал правилно, ние а, е, с а, е, схемата 12 към 5 не намаляваме обема на дейностите. И разбира се, в никакъв случай това не означава, че няма да работим и в други области. Госпожа Стифлер. Oui, suite à la crise alimentaire en 2000. След продоволствената криза от 2008 година, донорите трябва да пренасочат помощта си към селското стопанство. Въпросът за световната продоволствена сигурност е от неотложен характер и следва да залегне в международния дневен ред. Толкова по-необходимо е да се засили съгласуваността на политиката на в областта на развитието за постигането на целта на хилядолетието за развитие номер едно. Как смятате вие? И по отношение на десетия фонд за развитието, предстои преразглеждане на стратегията. Какво смятате вие по тези въпроси? Всичките тези въпроси са крайно сложни. Uh, ще започна с целите на хилядолетието. Според мен е първата цел е пределно ясна и трябва да, да я постигнем. Това е, е един от стълбовете на, на стратегията, която реализира комисията и ние ще вървим по този път в е, всяко отношение. Що се отнася до устойчивото селско стопанство, то е част от нашата програма, да оказваме подкрепа на съответно национална политика. И не мога тук да се ангажирам за малките или пък за големите селско селскостопански производители. Според мен всички те би следвало да получат възможност е, за успех. Тук възниква, разбира се, въпроса за поземлената собственост. И е, разбира се, е, знаем, всеки човек е, се труди, за да постигне лично удовлетворение, но и за да може да оцелее. С така наречената Food, food Facility, помощ, продоволствена помощ, според мен ние установихме един добър начин да подкрепяме земеделието на развиващите се страни. Госпожо Сифред, имате ли е, допълващ, уточняваш въпрос? Е, бих... Е, що се отнася до малките земеделски стопанства, знаем, че ролята на жените в развиващите се страни е изключително голяма, особено в малките земеделски стопанства. Предвиждате ли нещо нещо по-конкретно целенасочено е, е, за подпомагане на дребните стопанства. Благодаря. Е, господин Пибалкс има думата. Въпросът е твърде конкретен. Предполагам, че в програмата за, за помощ има и такава част. Но, но ние такъв критерий нямаме програмата за подкрепа е една и съща и за големите и за малките е, е земеделски е, стопанства. Е, благодаря. Сега пристъпваме към е, втората част от въпроси от поканените комисии. Господин Бодис, заместник председател на комисията по мъжките работи. Благодаря, господин комисар. След е, решението да бъде затворен подземния е, тунел към е, ивицата Газа, повече от 1 милион души се намират в тотална изолация. Продоволственото снабдяване е спряно. Нито от Израел към ивицата Газа, нито по подземния тунел от Египет. И тази неотложна хуманитарна ситуация, кризата, в която се намира е, и вицата е, Газа, е, след по някакъв начин да бъде преодоляна, каква би могла да бъде ролята на Европа? Благодаря, казва председателката. Нека кандидат комисар отговори, въпреки че въпросът по-скоро е насочен към хуманитарната помощ. Това е по-скоро въпрос за колегата госпожа Желева, която ще се яви пред вас утре но, разбира се, комисията е най-големия донор за палестинските територии. Ние е, винаги всячески сме, сме подкрепили усилията за подобряване на хуманитарното положение е, там. И е, разбира се, в рамките на нашата политика за добросъседство се реализира и съответната програма. Обаче, аз отговарям за качеството на освояване на тази помощ. Тоест, аз мога да упражнявам политическо влияние единствено като равноправен член на колегиума на, на комисията. И доколкото отговарям за помощта за развитие. Нищо повече. Мисля, че Разбира се, въпросът е от съществено, от критично значение, въпрос, към който трябва да подходим в цялата му сложност. И не бихме могли да седим с кръстени ръце. Е, когато е, е, хуманитарната обстановка се влушава в такава степен. Трябва да положим всички усилия да преодолеем тази криза. Благодаря. Имате ли? Няма допълващ въпрос. Давам думата на представителя на Комисията по външна търговия, господин Жадо. Благодаря. Господин кандидат комисар, във вашият писмен отговор вие заявявате голямата си удовлетвореност от наличието на споразуменията за економическо партньорство, които са днес по-скоро споразумения за свободна търговия, а що се отнася до частта развитие, не се реализират така успешно. Вие в вашите отговори не давате отговор как ще е, настоявате за прилагането на член 208 е, в случая пред колегите си от колегиума в комисията или пред Европейския парламент. Господин Пиебалкс? Отдава, така, такава е, е възможността ми, че е, моят предшественик на поста е, комисар е, по, е, по помощта за е, развитие сега става е, комисар по външната политика, е, така че ще можем да установим връзка. Е, във всеки случай, развитието трябва да бъде измерение в рамките на споразуменията за економическо партньорство и аз съм сигурен, че ще съумеем да се договорим с колегата. Всички решения, е, между другото, е, които взема колегиума на комисията, са колективни решения. Така че винаги аз ще имам възможност да отстоявам своето становище е, и <laughs> да се опитам да го прокарам, то да стане становище на колегиума. Що се отнася до прилагането на 208 член, аз смятам, че колегата мой предшественика, сега е, кандидат-комисар по международната търговия, ще се умее да се справи, дори без аз изрично да настоявам. Проблема за тези споразумения за економическо е, партньорство е такъв, че те тръгнаха трудно. Е, допуснахме сериозни грешки в комуникацията и сега си плащаме за това. Трябваше да разясняваме не, не успяхме да го направим, за съжаление. Но в същото време, според мен, тези споразумения са голям шанс за африканските страни. Имате ли допълваш въпрос? Да предполагам, между другото, че най-напред ще трябва да убедите самите африкански страни, понеже много от тях, както знаете, се отнасят сериозни възражения към това, което предлага Европейския съюз. Допълващия ми въпрос е за финансовата либерализация, въпрос, който също е залегнал в споразумените за економическо партньорство. Благодарение на тези споразумения, развиващата се економика става по-уязвима, парадоксално, при една финансова криза. Какво смятате да направите, за да избегнете това? Взели сме няколко мерки за противодействие на последиците от финансовата криза с придвижване на средства, така че по-голяма част от тях да бъдат освоени в началото на програмата. Имаме около половин милиард евро специално насочени вече отделно за преодоляване на финансовата уязвимост. В същото време е ясно, че режима трябва да бъде е, е, е, достатъчно прозрачен. Тоест, управлението на страната трябва да бъде достатъчно добросъвестно, за да насърчава чуждестранните инвестиции на своя територия, което за съжаление не винаги е така, както знаете. Така, председателката. Стигаме на етапа, на който могат да бъдат задавани въпроси във връзка с вече зададените и съответно дадените отговори, ако е, депутатите се чувстват неудовлетворени от получения отговор. Три такива въпроса има. Първо, Е, за съжаление нямахме време да, за превод на тези въпроси, така че на английски. Що се отнася до споразумението за свободна търговия с Колумбия, ще е, следвате ли целите на хилядолетието за развитие или ще отдавате приоритет на търговския интерес? Втори въпрос. Може ли по-прецизно да отговорите кой отговаря за е, програмирането и реализирането на DCI? И на трето място, как ще зачитате правата и прерогативите на парламента в подготвителния е, процес за преглед на DCI? Както казах, всички решения на колегиума са колективни, така че в споразумението за свободна търговия с Колумбия аз е, ще следя за това, да залегнат в него целите на развитието. Член 208 ме задължава да направя това. А по другите ви въпроси, доста сложни са, макар че не е невъзможно да се намери отговор. Инструментът DCI е а, в ресора на дирекцията по външна политика, което означава, че този инструмент ще бъде прехвърлен към Европейската служба за външни действия. А вече как ще се свързва с целите на развитието, мога да кажа, че нашите позиции трябва да бъдат реализирани във формата на конкретни програми. В известен смисъл мога да кажа, че аз вземам решение на основата на предложенията от моята служба какво трябва да се е, предвиди като действие за постигане на целите на развитието. А вече какъв ще е обе, е, обема, какво ще е съдържанието, вече ще се реши е, в другия ресор и ще видим как съвместно сме постигнали целите си. И третият въпрос беше, извинявам се, за прегледа на инструмента. Разбира се, денонощно и всекидневно аз съм на разположение на Европейския парламент. Без почивен ден. Аз а, винаги съм готов да изпълня своите задължения страна по страна да отчета пред Европейския парламент как се реализира е, инструмента DCI. Е, пълната отговорност и отчетност пред Европейския парламент за мен не стои е, под въпрос изобщо. Така работих и като комисар по енергетиката. Това е демократичната уредба на е, нещата и не виждам как може да бъде иначе. Благодаря. Сега е, в втори кръг спонтанни изказвания, общо 5 минути. Първо за, за последователността в политиката на развитие. Заповядайте. Господин комисар, ще говоря на румънски. Бихте ли могли да обясните по-подробно изявлението, което направихте е, в връзка с борбата срещу фрагментираността на помощта за развитие на Европейския съюз с оглед по-добра стабилизация на тази помощ. Келер, 15 секунди. Um, Госпожа Келер, когато говорим за механизмите за постигане на последователност в политиката, гражданското общество, парламентът също трябва да бъдат ангажирани и се надявам да ни поканите. Благодаря. А по а, политиката а, и нейно, нейната последователност, смятате ли, че трябва да се даде отраслова подкрепа на местния риболовен отрасъл в африканските страни? И смятате ли, че само Европейския съюз ще бъде допуснат да лови риба в техни териториални води? Господин Пиебалкс. Предизвикателството не е малко. Госпожа Крето, наистина голямо е предизвикателството и глобално и в рамките на Европейския съюз да реализираме своя дневен ред за действия. Нашата помощ да е по-своевременна, да може да отговори на потребностите и непременно да подлежи на контрол и отчетност. В тази връзка сме приели насоки или ръководство за действие. За повишаване на ефективността на помощта, според мен, тази ефективност по отношение на политиката за развитие е най-голямото предизвикателство за Европейския съюз. А за средносрочния преглед мога да кажа, че той в момента е в ход. И ако ми бъде възложен този ресор, за мен тази тема ще бъде много важна. Аз не мога да ви поканя като членове на парламента, по-скоро парламентът може да ме извика, за да представя нашата позиция, но винаги ще каня също така и структурите на гражданското общество крайна сметка комисията взема решения самостоятелно, но това не означава, че тя не изслушва най-различни становища, включително и тези, които са крайно критични. Тази стратегия на комисията до сега се оказа много плодотворна, дори когато въпросите са много трудни. За отрасловата подкрепа трябва да обсъдя този въпрос със своя колега, защото споразуменията за подкрепа на рибарството са много специфични. За мен те са една преходна договореност. За нас основният интерес е да подобрят а, а, риболовния си отрасъл страните, с които имаме такива споразумения. Това е а, основният ни интерес а, тук. и да обвържем помощта с този вид споразумения е, надявам се, нещо, което не отразява реалната ситуация, защото според мен тук говорим за две съвършенно различни неща. От една а, страна правото на риболов в териториалните води на една страна се урежда с поразумения, с съответните престации и така нататък. А когато подпомагаме а, а, страните за тяхното развитие, ние просто им даваме възможност да създадат работни места, да развият своя риболов. Това е съвършено друг въпрос. Благодаря. Благодаря. Сега започваме нов кръг. Изказвания и въпроси. Госпожа Крето. Но господин комисар, може би отново по този въпрос трябва да се спрете. Е- господин комисар, казахте, че ще направите всичко, което е по силите ви, за да стане така, че економическата и финансовата криза да не заплаши бюджетните възможности за изпълнение на политиката за развитие. Кои конкретни мерки ще вземете в това отношение? така че да можете да спазите дадените обещания, особено обещанията за борбата с бежността. Положението е доста благоприятно. През декември държавните и правителствени ръководители на среща най-високо равнище в Брюксел подчертаха, че поради економическата криза и нейното въздействие върху развиващите се страни, ние потвърждаваме своята подкрепа за помощта за развитие. И аз повтарям, 0,7% от брутния национален доход на държавите членки се предвижда за тази цел. Аз много добре зная, че когато се провежда съвет на министрите на финансите, непрекъснато трябва да им напомням, че този ангажимент е поет от държавните и правителствени ръководители и то единодушно. Имате ли последващ въпрос? Да. Смятате ли, че е необходимо да се преразгледат приоритетността на е, отделните цели на хилядолетието за развитие, като имаме предвид, че срокът е твърде кратък и не всички могат да бъдат постигнати? Господин Пия Балкс. В досегашното си качество не съм участвал а, в процеса на взаимодействие с ООН, а, който доведе до успешното формулиране на целите на хилядолетието за развитие. И ако сега а, се върнем обратно към приоритетите, а, в тях ще загубим време. За мен тези цели са свещени. Те не са съвършени, но те са световен консенсус. По-добре е да не ги поставяме под въпрос, а да работим за тяхното постигане. За да бъде изкоренена бедността, да се осигури начално образование за всички деца по света, всичко, което е необходимо. Дали един процент повече или по-малко ще изпълнението към определена дата не е решаващо. Решаващо е тези цели да продължават да стоят на нашето внимание и да полагаме усилия да ги постигнем. Ако започнем да ги преразглеждаме, никога няма да ги постигнем. Благодаря. Сега господин Иво Вайгел има думата. Will... Боя се, че ще трябва да сложите слушалките, защото започвам да говоря на словенски. Не ми е съвсем ясно, господин Пиебалкс, кога и кой лепи етикета провалена държава на една или друга страна. А вие <laughs> така или иначе ще работите е, с така заклеймени страни, ако бъдете утвърдени на този пост. За Йемен чухме, че се кандидатира за подобно определение. Има и други подобни държави. Някои медии вече потриват ръце, че положението ще се влуши. Господин Пиебалкс, мисля, че е наистина деликатен въпрос, коя държава е провалена. Според мен една държава е провалена, ако вече не съществува. Затова аз не обичам тази терминология. Дори се въздържам от а, а, понятието крехка държава. Предпочитам държава а, в трудно или крехко а, положение. И от тук нататък трябва да се види е, каква бюджетна подкрепа е, може да се предостави, какви действия да се предприемат. Имаме е, определен опит в тази връзка. За мен Йемен не е провалена държава, не е и крехка държава. Там проблем съществува, той е реален, но Йемен е съществуваща държава. Такава е действителността. И трябва да намерим начин как да е, се борим с тероризма. И Йемен поне реагира честно. Бяха проведени разговори с някои посолства за това. Аз ще се насоча към разработването на подход, който вече беше подет от моите предшественици. Да не говорим за провалени държави, а за крехкост на държавността в една или друга държава. Разбира се, там рисковете са по-високи и а, за това ще трябва да се вземат решения. Надявам се, че съвместно с парламентарната комисия за бюджетен контрол можем да се а, е, съгласим по този въпрос. Благодаря. Благодаря ви за отговора. А, за мен той е напълно приемлив. Преди около 2 часа тук проведохме разисквания с баронеса Аштън – И тя не се ангажира с инициатива, да ангажира и парламента в действията на държавните и правителствени ръководители. Господин Пиебалкс, напълно уважавам позицията на баронеса Аштан. Съвсем ясно е посочено какви са нейните правомощия съгласно договор от Лисабон. Тя е изразила своята позиция съгласно договора. Благодаря. Заповядайте следващия записал се оратор. Е, Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, бяха казани много хубави думи но все пак има много проекти на Европейския съюз, които се реализират от фирми с седалища в данъчни обежища. Т.е. губят се капитали, губят се пари за е, държавите, които имат нужда от тези пари, губи се прозрачност. Трябва също да се каже, че Европейската инвестиционна банка инвестира чрез кредити към бански, които са в данъчни обежища. Как ще подходите вие? Въпросът е много сериозен и аз е, се радвам, че през последно време е, развитите страни се обърнаха с лице към въпроса за данъчните обежища. Като представител на една нова държава членка, аз никога не съм можел да разбера е, това е, е, небрежно отношение. Ние много сме страдали от наличието на такива данъчни убежища, тъй че според мен част от отговора е такъв. Ние, развитите страни, ще продължим да се борим с данъчните убежища. А, опити се правят поради натиска на международната общност – и според мен е важно ние да се присъединим към този натиск. Що се отнася до службите на комисията по отношение на обществените финансови ресурси, разбира се, трябва да положим всички усилия да предотвратим изтичането на такива средства към данъчните убежища. Не може с едната ръка да ги подкрепяме данъчните е, убежища, а с друга ръка уж да се борим с тях няма да е в полза на, на световната общност, на света като цяло, да продължат да съществуват такива данъчни убежища. Според мен, и това е преди всичко дълг на развитите, не толкова на развиващите се страни. Ако проявяваме неохота е, по отношение на тези усилия, данъчните убежища ще продължат да процъфтяват. И аз ще дам съответните указания на, на своите служби, на своите сътрудници, доколкото е възможно, да избягват каквито и да било финансови операции, които биха могли да носят риск от изтичане на средства към данъчни убежища. Да, уточняващ въпрос. Казахте, че в световен мащаб трябва да се предприемат усилия, но според нас това е задача на комисията. Споменах, Европейската инвестиционна банка от лятото има доклади, в които се казва и доказва, че има за какво да се опреква инвестиционната банка. Вие като комисар готов ли сте да влезете в връзка с отговорните фактори в Европейската инвестиционна банка? Господин Пиебалкс. Много добри контакти поддържах с председателя Майштад, когато бях на предишната си длъжност. Според мен трябва да упорстваме в тази насока. Аз определено се ангажирам с това. Нещата се свеждат и до примера, който дава Европейския съюз. В това число противодействие на корупцията. Нали? За, за да не се разпространява тя и в развиващите си страни. Трябва да бъдем последователни. Госпожа Шнибер Ястрам има думата. Госпожо председател, господин комисар или господин кандидат комисар, разбира се, Имам въпроси от една страна свързани с, с някои действия на азиатските нации, особено Китай, развиващи се страни. И това, което питам е как вие ще застъпите интересите на Европейския съюз в цялата тази конкуренция, как ще удържим своето влияние, своите ресурси, какви възможности виждате за координиране на политиките на развитие на, Европей, на Европа и Азия. И още един въпрос въпрос, за който до сега не е станало дума. Имам предвид образованието. Председателката прекъсва ораторката и не, дава да се, и не разрешава да се зададе втория въпрос. Мисля, че не трябва да гледаме на Китай като на наш конкурент в политиката на развитие. Това, което трябва да направим е да си направим изводите. Трябва да продължим да следваме своите принципи, които са справедливи. Имаме своя определена основна задача – борба с безността. Какво означава това? Стабилни държави с добре развита економика и спазване на основните човешки права. Така че ще трябва да се опитаме да убедим Китай, че така е правилно. Можем да го направим чрез ООН, но и в двустранен диалог с Китай. Така че това, което мисля е, че първо трябва да покажем, че сме прави, че нашата политика на развитие е правилна. На второ място, не бива да пренебрегваме потенциала на Китай, който означава свежи пари, включително и за Африка, и за развиващите се страни. Не бива да бъдем високомерни, трябва да дадем шанс и на тази възможност. Моят предшественик Жан Мишел беше в Китай, опита се да направи това и аз ще продължа неговото дело, защото Китай от една страна е шанс за нас, от друга страна поставя големи въпросителни. Но в никакъв случай не бива да а, влизаме в конкуренция с Китай. Не бива да правим това, което прави Китай в момента. Напротив, трябва да убедим Китай, че може да го направи по-добре, отколкото го прави в момента. Благодаря. Има ли уточняващ въпрос? Няма. Защо Кейзер, благодаря госпожо председател. Господин Пибак, все още не сме имали възможност да чуем вашето мнение, що се отнася до връзката между развитието и иммиграцията. Имиграцията е една от приоритетните области на политиката за кохезия. Въпросът ми е ясен. Предстои преразглеждане на споразумението от Котону. Смятате ли, че въпросът за миграцията има някакво отношение към споразумението от Котону и ако да, какво? Господин Пибакс, имате думата. В рамките на споразумението от Котону ние търсим нова формула за имиграцията за да приемаме е, повече кандидатстващи лица и съответно при наличието на споразумение за реадмисия. В същото време, обаче, аз смятам, че въпросът за иммиграцията е доста сложен. Именно борбата с бедността би ни дала възможност да намерим по-трайно решение на въпроса за иммиграцията. И също време, както казах, трябва да се развива легалната иммиграция. Подкрепям, например, казаното от господин Кушнер. Мисля, около стотина афганци бяха допуснати а, тази година във Франция, а, за да се учат и така нататък. Е, тоест, легалната иммиграция трябва да се развива, понеже ако пресечем изцяло пътя на каквато и да било иммиграцията, е, естествено няма да можем да се преборим с незаконната. Но що се отнася до споразумението от но Наистина, ние търсим е, в рамките на това споразумение една по-прецизна формула за регламентиране на иммиграцията между нас и нашите партньори. Благодаря допълваш въпрос. Е, можете ли да ми вдъхнете увереност, господин Пибалкс, е, в смисъл, е, че реадмисията няма да доведе до насочване на лицата към страни, които не зачитат правата на човека. В това число Либия. Дори Либия да не е страната на крайното местоназначение, дори да е само транзитна. Ако ми позволите, госпожо председател, е, е, първо да, да направя едно уточнение е, относно е, името си. Той е Пие Балкс. Знам, че някои го наричат Пиблагс. Блакс. не сте вие първата. Аз имам почти раздвоена личност в резултат от това, но все пак нека още веднъж кажа. Пие Балкс се казвам. Що се отнася до зачитането на правата на човек? Да, разбира се, те се отчитат както и всички други рискове, свързани с едно споразумение за реадмисия. В рамките на едно такова споразумение се разглежда всеки отделен случай. Ако някой бъде върнат в страната си на происход, естествено това би станало само ако лицето не е подложено на риск от някакви репресии, от, от поругателство и на, накърняване на неговите права. Благодаря. Сега е, ще ще е, дам думата на представителите на е, делегацията САКТБ, е, Това е съпредседателя на тази делегация, господин Луи Мишел. Благодаря, госпожо председател, господин кандидат комисар Бакс, Бих искал да ви кажа, че <laughs> аз ви познавам, разбира се, и за мен това е привилегия а, е, онова, което най-вече ме притеснява е опасността вие е, да сведете работата си единствено до развитието в тесен смисъл. Вие в е, своето експозе заявихте едни много категорични принципи, приоритети и цели и в тази връзка само един въпрос. Аз, е, е, разбира се, не бих могъл да, да, да е, монополизирам тук вниманието, да не говорим, че почти на 100% споделям позицията ви изразена до сега. Но какво бихте казали за бюджетната подкрепа? Един спорен въпрос, нерядко сред нас. Всеки знае, че аз съм горещ привърженик на бюджетната подкрепа, защото според мен, по същество, тази подкрепа е израз на доверието, е, което имаме в нашите партньори. Без е, такава бюджетна подкрепа, не бихме могли да е, подкрепяме утвърждаването на правовата държава. Знаете, че това е проблем и то не е рядък по-настояще. Да, аз знам, че е, бюджетната помощ, бюджетната подкрепа е значим дял от политиката ни за сътрудничество за развитие. И, и аз, разбира се, съм за е, този принцип, тъй като благодарение на бюджетта подкрепа е, се получава по-голяма степен на ownership, както се казва на английски, на съпричастност. За да може дадената страна бенефициент, благодарение на собствените си бюджетни средства, да реализира политическата <coughs> програма, е, за която си е, сътрудничим. Но ние, разбира се, не раздаваме бюджетна е, подкрепа на сляп. Понеже имаме репери, имаме, имаме показатели за освояването на тази подкреп. Ние отпускаме и немалко по секторна помощ за образование, за здравеопазване. И толкова по-добре. Разбира се, Става въпрос за развитие, могат да се намерят най-различни показатели, да търсим конкретния резултат, но според мен политиката, която до сега води комисията е много разумна, много ефикасна, но в същото време аз винаги ще бъда готов да отговарям на всички въпроси, свързани с бюджетната политика. Тук не става въпрос за някаква загуба – от това. Напротив, ние печелим, тъй като то, колкото по-солидна, колкото по-здрава е държавата бенефициент, толкова по-добре за нас. И във връзка с средносрочния преглед, нека кажа, между другото, има възможност за, на, за наказания. Сега <clears throat> акцентът се поставя върху обратното, върху положителния стимул. Вместо да наказваме неуспелите, ние ще поощряваме онези, които са се справили до сега добре, ще получат повече пари. И така е, даваме повече шанс на своите партньори. Благодаря. Да, господин Мишел, е, уточняващи два е, въпроса. Един съвсем конкретен, накратко и един по тема, към която всички се отнасяме при сърце. Смятате ли, че парламентарният контрол върху споразуменията за економическо партньорство да става чрез, по линия на Междупарламентарната асамблея. И на второ място, там където развиващите се страни имат природни богатства, как ще се отнасяте към експлоатацията на тези природни богатства в рамките на помощта за развитие, имайки преди, че те нередко се експлоатират хищнически, не в интерес на населението? 45 е, секунди за отговор. По първия въпрос споразумението предвижда парламентарен контрол. Е, това е ясно. Ние сме е, предвидили междупарламентарно сътрудничество, но при това, без да отслабваме ролята на а, Смесната парламентарна асамблея. Напротив, едно споразумение за економическо сътрудничество подсилва междупарламентарното измерение. Що се отнася до природните богатства, има редица инициативи. Има инициатива за прозрачност на добивната промишленост. Една не лоша инициатива, която се реализира в Азербайджан, например, и другаде. Трябва да намерим начин да е, подкрепим тези действия на международно е, равнище. Е, вече напреднахме с времето, каза председателката и прекъсва оратора. Сега преминаваме на четвъртия кръг въпроси и отговори. Давам думата на господин Нютон Дан. Благодаря. Госпожо председател, ви поздравявам как спазвате графика. Господин Пиебалкс, Смятам, че европейската политика за развитие и помощ за развитие следва да ни вдъхва гордост и удовлетворение. Как обаче можем да информираме гражданите на Европейския съюз по-добре за това какво се върши? И те да бъдат горди и съответно да подкрепят повече това, което се прави. Господин Пиебалк, заповядайте. Доста сложен е въпросът, защото това е една от големите трудности за Европа като цяло. Всеки от нас е убеден, че върши добра работа. Нашите семейства са убедени в същото, но вече когато говорим за широката общественост, нея не можем да убедим така успешно. Аз съм съгласен, че е успешна нашата а, политика за развитие. А, разбира се, че може да бъде по-добра, но тя е добре а, насочена, пък и това е една от най-големите предизвикателства за човечеството. Две са а, потенциално добрите послания. А, а, Първото е да се работи с медиите по време на Белгийското председателство. Такива възможности ще имаме. А и а, едни е, поредица е, лекции е, в особено в новите държави членки могат много да ни помогнат. Интернет също не бива да се пренебрегва. Интернет е световна медия, която не признава национални граници и за това горещо насърчавам всеки, който работи за по-добра комуникация, за да можем да разкажем по-убедително и на по-широк кръг хора какво сме постигнали и какво е неговото значение. Голямо е предизвикателството, защото наистина трябва да накараме хората да се почувстват горди от това как се освояват средствата, които те предоставят в крайна сметка. За да бъде ясно на гражданите, че не се пилеят тези средства, че те не са пропаднали, че те са за благородна кауза. Господин е, Нютон да, абсолютно съгласен съм, че е мощно средство интернет. А Twitter дали е също подходяща мрежа? Защото когато пътувате по света, можете да ни изпратите Twitter и ние да бъдем уведомени по всяко време какво правите. Честно казано, не съм на ти с а, Твитъра. Признавам, че а, пиша в блог. Това правя, но а, все още с а, а, Твитър не съм така добре запознат, така че аз ще продължа да бъда блогър. Това а, вече съм освоил, но няма да се а, поколебая да а, се опитам и да направя нещо ново. Има и кой да ви научи, казва председателката. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател, господин кандидат комисар. В съобщението за бъдещето на отношенията между Европейския съюз и отвъд морските територии и страни, комисията е, предлага след 2013 година да се въведе е, формулата, която успешно е използвана по отношение на някои вътрешни политически действия на Съюза, в това число регионалната. Според вас, кои елементи на тази вътрешна политика е, биха е, могли да бъдат транспонирани с успех в отношенията е, с отвъдморските страни и територии? Доколкото се търси едно ефективно, ефикасно управление на, на тези отношения, отвъдморските страни и територии са членове на Европейския съюз. Предвид още повече новите положения по Лисабонския договор. Имате думата за отговор. Позволете ми да отговоря на английски, защото е, за мен тази терминология на английски е по-лесна. С съкрещенията не се справям толкова добре на френски все още, но това е част от а, е, а, е, моя портфейл и а, зная колко важно е да се справим с поставените предизвикателства. Затова ще продължа да следя този въпрос. Зная, че а, в а, сравнение с бюджета, за а, други цели, а, предвидените средства са твърде скромни, само 6 милиона, но а, съм твърдо решен а, за тези а, страни и територии да изпълним всички свои ангажименти, проистичащи от а, договора и ще продължим да подкрепяме а, тези страни. По-подробен отговор за сега не мога да ви дам, защото все още се запознавам а, с досието отвъдморските страни и територии са въпрос, с който трябва да се запозная по-задълбочено и непременно ще го направя. Последващ въпрос има ли от вас, господин Понга? Не. Господин Берман има думата. Благодаря, госпожо председател. Не стана съвсем ясно, господин Пибалкс. Но това, което разбрахме, че ще трябва да се борите по много фронтове. Сега въпросът. Наистина въпросът ми. Става въпрос за достъпа до финансови средства и финансиране. Големия проблем на политиката за развитие е достъпа до финансови средства за хора в по-бедни страни, особено за жени и фермери. Европейския съюз трябва да провежда по-амбициозна политика и то не само чрез микрокредите и чрез осигуряване и така нататък. Какви са намеренията ви в това отношение? и равенството между мъжете и жените и въпроса за земеделието са много актуални за мен. Сега със средносрочния преглед – а, имаме възможност да им обърнем особено внимание, да видим какво може да се направи. Има някои малки проекти по действащите инструменти, но трябва да видим как тези две измерения могат да бъдат а, а, засилени. За сега в подробности не мога да се впусна, но ви уверявам, че това са приоритетни въпроси. Имате ли уточняваш въпрос? докато финансирането със собствените, собствени средства все още не е на лице, а до тогава ще мине време, ще трябва да продължи финансирането, например, на системите за здравеопазване. Има Световен фонд за борба с спин ХИФ и други фондове. Как, как виждате тяхното бъдеще? Continue financing global fund продължаваме да финансираме глобалния фонд за а, борба а, с спин, туберкулозата и маларията. Мисля, а, че трябва да продължим а, да изпълняваме своите ангажименти към него и ще го направим. Голямо е предизвикателството дали пряко да бъдат предоставени средства или да се намерят други форми. Според мен, ако участваме в международното финансиране на фондовете, следва да го правим, когато той е доказал своята ефективност е, и да бъдем признати като е, донор, както и да настояваме за е, отчетност и отговорност за изразходваните средства борбата срещу хив спин, туберкулозата и маларията се влагат средства по линия на фонда и аз не смятам да се отклоняваме от тази политика. Мистер Алф Свенсон. Господин Свенсон има думата. Във връзка а, с поставения от господин Берман а, въпрос, а, в Африканския юг до 50% от ученичките в средните училища а, са серопозитивни – И ако не се води решителна борба срещу хив спин, то тогава не могат да се постигнат и останалите цели на развитието там. Много изкривени са някои представи за хив спин. Аз се радвам, че някои от публично изразилите подобни становища сега се отказват от крайните си позиции но във всички случаи за хив спин трябва да се положат много по-големи усилия по начин различен от досегашния. Господин Пиевалк, заповядайте. Аз мятам, че вече сме постигнали напредък в борбата с хив спин. Нашите програми подпомогнаха тази борба, въпреки че Европейската сметна палата понякога ни укорява, че твърде много средства се предвиждат за тази цел. Ние ще продължим да се борим с хив спин и то по различни начини. от една страна трябва да се облегчава положението на серопозитивните и на заболелите от спин, но профилактиката също не бива да се пренебрегва. Трябва да продължим вече разработената политика. Не виждам нужда от рязък обрат в политиката, по-скоро трябва да продължим в същата посока, която сме избрали, с известни подобрения. Благодаря, господин а, Свенсон. Има редица организации, които предприемат конкретни стъпки в тази област и не знае дали вие, господин Пиебалкс, сте готови да подкрепите подобни организации с идеална цел – 30 секунди за господин Пиебалкс. Много се прави от неправителствения сектор. Неправителствените организации работят много усилено и то нерядко при крайно тежки условия. Е, ще е, продължим да подкрепяме е, тези организации в рамките на нашите финансови възможности. Такива са правилата. Иначе парламентарната комисия по бюджетен контрол ще ме разкъса на парчета. Това е причината а, ние да се ограничаваме в действията си, но във всички случаи ще продължим подкрепата си в рамките на одобрения бюджет. Благодаря. Господин Нойсер има думата. Уважаеми господин Пиебалкс, мисля, че за Европа никак няма да е зле да има комисар, вероятно ще има такъв комисар, който отговаря за развитието, а преди това е отговарял за енергетиката, защото смятам, че целите на хилядолетието за развитие не могат да се постигнат без разумно енергоснабдяване. И така на фона на измененията на климата, искам да попитам как ще насърчавате използването на альтернативни и възобновяеми енергии в развиващи се страни господин Пие Балкс. Започнах да работя по този въпрос още като комисар по енергетиката. Естествено, че проявява много голям интерес към използването на възобновяеми енергоисточници в, държавите, в развиващите се държави. Защо е така? Те са малки, при тях има голяма степен на децентрализация, така че можем да използваме, например, вятърни мелници, вятърни турбини, концентрирана соларна енергия и така нататък. Така че тези проекти трябва да се насърчават, според мен, засилено. Без разумно енергоснабдяване няма да има напредък. Африка няма да има възможност да напредне, нито пък друга развиващата се, развиваща се страна, докато изкопаемите енергии, енер енергоносители винаги са скъпи. Да построиш в такава страна, например, е, централа за снабдяване с газ, значи да я направиш зависима от газа. Ето защо ще инвестираме колкото може повече в такива альтернативни технологии. Тези държави се нуждаят от такива технологии. Мисля, че това е нишата, в която ние имаме шанс Например, китайците инвестираха много за построяването на нови пътища, които са добри и висококачествени. Ето къде е нашия шанс сега да намерим отговор на енергоснабдяването в тези страни. No. Мадам Тио Карус, you have the floor. Thank you, Chair Lady. Mr. Peebles, although I wouldn't be surprised... Господин Пиебалкс, не бих се очудила, ако ми отговорите на гръцки, на толкова много езици отговорихте. Аз пък вместо на гръцки ще задам въпроси на английски. През 2010 година се поставя задачата а, в Африка на юг от Сахара да се подпомогнат страните, за да а, се ограничи изтичането на медицински специалисти. Следва да се подкрепят и инициативите за масови вакцинации и борба е, с хив-спин и за а, е, засилване на, ако мога така да се изразя, медицинската инфраструктура в Африка на юг от Сахара. Господин Пиебалкс. Казвате, че е, няма да ви изненадам. Ако отговоря на гръцки, ще ви изненадам, като кажа, че няма да мога да отговоря. Бил съм е, в Гърция, е, но гръцкия за мен е тъмна Индия, което на английски е, е игра на думи. Гръцкия за мен си остава гръцки. Макар и а, е, да се работи трудно а, е, с превод, е, ще опитам а, на английски. Наистина, медицинската инфраструктура, медицинските специалисти имат първостепенна важност за развитието на страните. За нас здравеопазването е приоритетен отрасъл и винаги подкрепяме не само глобалните фондове, но и наши собствени програми. За Африка, например, имаме така наречения проект за телемедицина. По такъв начин специалистите а, са достъпни чрез глобални спътникови системи, за да дадат консултации по диагностика е, е, или е, терапия. Това е едно голямо предизвикателство за целите на хилядолетието за развитие но ние сме длъжни да постигнем тези цели, за това ще продължим да работим в тази насока и аз твърдо се ангажирам с тях. Имате ли уточняваш въпрос? Каква ще бъде вашата политика за предотвратяване на изтичането на мозъци от Африка на юг от Сахара? Ще подкрепите ли увеличаването на средствата за постигане на целите на хилядолетието за развитие към 2015 година? господин Пиебалкс. Единственият начин да се предотврати изтичането на мозъци е да се постигнат целите на хилядолетието за развитие. Защото хората няма да емигрират в чужбина, ако те е, имат работа и е, адекватно заплащане в родината си. По такъв начин политиката за развитие може да допринесе за прекратяване на изтичането на мозъци. В моята родина стои същия проблем, но мнозина младежи е, отиват в чужбина, е, търсейки е, по-добър вариант за себе си. Но родината е дом, който нито една друга страна не може да замести. И аз се боя, че а, докато не успеем с политиката на развитие, а, няма да решим и този проблем. Благодаря. Сега на следващата асоциирана делегация давам думата. Панафриканската делегация, представлявана от господин Михаел Галер. Да. Благодаря. Господин комисар, за моята делегация приложението на стратегията Европейски съюз Африка е централен момент от сътрудничеството ни с колегите с Панафриканския парламент. Помните нашия първи план за действие с 8-те партньорства. До година ще се проведе и следващата среща на върха Европейския съюз Африка. Та, вие в каква насока ще продължите да развивате тази политика, за да можем да постигнем конкретни резултати? И освен това, мога ли да разчитам да продължите това положително отношение към парламента, което имаха до сегашните ви колеги, т.е. участие в срещите на върха, в министерските тройки и подкрепата в размер на 55 милиона евро, институционална помощ. Ja, sie haben, ich glaube, ein Risiko, die das Geld zustimmen. Сега, разбира се, че не мога да ви уверя за това, че парите ще бъдат на лице, но по принцип да, ще продължавам да подкрепям панафриканския парламент. Смятам, че инициативата е добра и ако искаме да постигнем успех, ние трябва да го постигаме чрез политическа демокрация. Смятам, че стратегията следвана до този момент е много добра в смисъл, че имаме 8 стратегически партньорства и трябва да продължим да работим по тях много е важна за мен енергийното партньорство. То ми е легнало на сърцето. Имаме чудесно сътрудничество с Африканския съюз, но и останалите партньорства са не по-малко важни. Сега смятам, че е време за критичен анализ, защото приложението тече вече две години. Големият проблем за мен е, че нямаме независим източник на финанси. Т.е. трябва да търсим различни източници и не винаги можем да финансираме успеха си, но Доколкото съм информиран, за сега напредъкът е много задоволителен и трябва да продължим да работим все така. Що се отнася до следващата среща на върха, мисля, че можем да направим някои конкретни пилотни проекти за енергийни мрежи или инвестиция за опазване на климата или опазване на тропическите гори и така нататък. Нещо съвсем конкретно. Това, което мога да кажа в този момент е, че да, трябва да продължим да разработваме тази стратегия. Малко време за уточняващ въпрос. Да, вие засегнахте този въпрос. Ние работим с стратегията Европа, Африка, Котону. Имаме и други видове партньорства. Как виждате бъдещето? Не можем ли тези коловози да ги съберем на едно място, за да има винаги пари за тяхното финансиране, а и самите инвестиции да бъдат взаимно съвместими? Да, въпросът ви е много конкретен, защото е, ACP и а, АКТБ и инициатива на тези страни те сами решават по, този, по тези въпроси. Що се отнесе до останалото, да, трябва да търсим синергийните ефекти. Merci beaucoup. Nous allons maintenant commencer le cinquième tour. И така сега пристъпваме към петия кръг въпроси. Господин Сасоли има думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, бяха засегнати много теми. Благодаря за всички отговори, още повече, че вие ще отговаряте за една изключително важна част на външната ни политика. Искам да ви попитам за вашето чисто политическо мнение по въпроса за това какви са слабостите ни в Европа, върху какво трябва да се съсредоточим в момента. Well, uh, Никак не са малко. Една от най- важните слабости засегнах е, в своето изложение. Понякога имаме не една политика, а 28 политики на 27 държави членки плюс комисията. И когато говорим за ефективност на а, е, помощта, трябва да преодолеем а, е, този подход, колкото и да е деликатен въпросът. Когато се говори с държавите членки, обикновено те казват, о да, ние сме съгласни. Когато се стигне до практиката, всяка от тях е, е понякога е склонна да каже не, е, този въпрос е, е, трябва да се реши на национално равнище. Това е една слабост. Същото въжи и за международните въпроси. Когато говорим за международни преговори, Нашата слабост е, че не сме достатъчно гъвкави. Силата ни е в това, че имаме обща позиция, съгласувана между 27 държави членки, парламента, комисията, но в днешния многополярен свят динамиката е засилена и трябва да бъдем по-гъвкави. Мисля си, че договорът от Лисабон – със създаването на новите длъжности на председател и особено на колегата ми Кати Аштан като върховен представител, се създава необходимата гъвкавост и отговорност. И по-нататък все още трябва да се работи за обвързване на политическата потребност с политическата отговорност с финансовите потребности когато се работи по проекти за развитие, като се налага да работим с британски, френски, шведски колеги, трябва да се научим да работим по-бързо. Благодаря. Един уточняващ въпрос. Скъпи комисарио, водата е източник на конфликти. Знаете, че положението ще се влушава. Водата става все по-оскъдна. Да, така е. И а, е а, голямо предизвикателство. Все повече ще са а, регионите, в които ще се изпитва недостиг от а, вода. Водата и енергетиката са свързани въпроси. В Средна Азия има потенциал за конфликт а, между а, страните а, с по-високо планински релеф от една страна и Узбекистан, който е в низината от друга. Огромно е предизвикателството от гледна точка на енергетиката. Благодаря. Сега господин Преда има думата. Благодаря, госпожо председател. Тук, тук, тук, ето, посочват оратора камерите да го следват. По въпросника отправен до вас от Европейския парламент, е, вие трябваше да отговорите на въпрос за най-важните законодателни инициативи и вие сочите като свой приоритет преразглеждането на споразумението от Котоно. И в тази връзка и моят въпрос, е, какви са вашите очаквания е, във връзка с преговорите за второ вече преразглеждане на споразумението. И а, бих искал да се насочите преди всичко към политическото измерение на това споразумение. Как, как гледате на това политическо измерение? Благодаря. Господин кандидат комисар, имате думата. Споразумението от е, Котону остава в действие до 2020 година, т.е. още много време. И поредното преразглеждане е опит това споразумение да се усъвремени, да бъде пригодено в по-голяма степен към сегашните условия на международната търговия, миграцията и прочие. И ние се стремим към действително сътрудничество с страните от АКТБ. Ще бъде трудно. Много са въпросите и от другата страна, не само от наша страна – към средата на 2010 мисля ще постигнем споразумение. И мисля, парламента ще трябва да се произнесе като условие е, да, да даде своето удовлетворение от е, резултата от преговорите. Значи очаквам предстоящите 6 месеца е, работата ще бъде усилена. Споразумението от Котоно също така според мен е важен елемент от нашата архитектура на сътрудничество за развитие. Това е едно споразумение, което еволюира от десетилетия насам, като започнем още с конвенцията от Ломе. И непрекъснато нещата се усъвършенстват. Е, мен ми се струва, че такова споразумение ще има и след 2020 е, година. А, но в перспектива аз отдавам значение също така и на отношенията с АКТБ. Господин Тиролия има думата. Господин е, комисар, е, регионалното измерение е едно от измеренията на политиката за развитие, обаче сме принудени да отбележим липсата на съгласувана политика в това отношение. Нещо повече, при, принадлежността към Европейския е, съюз е препятствие пред участието в определени е, регионални форуми, в това число Кари форум. Смятате ли да търсите съгласуваност с колегата си по регионално е, развитие за облегчаване на достъпа до фондовете за развитие? Господин Пибалс, имате думата. Председателката прекъсва оратора. Да, въпросът е доста комплексен. Споразумението кари в от Карифорум. Имаме, имаме споразумение за економическо сътрудничество. А, мисля, че и двете страни са удовлетворени от отношенията до сега. Що се нася до периферните, до крайните територии, то регионалната политика е, е ресорна, е, така се каже за тях. Вярно, че трябва да се търси връзка, съгласуваност между двете политически области, обаче е, политическите ни отношения с всяка от страните са различни, имат своята специфика и малко трудно бихме изработили обща някаква съгласувана е, политик. Но е, наистина положението а, в Карибския басейн, особено така наречените отвъдморски територии, е тревожно и ние ще трябва да търсим решение. Но. Паролите, месье Касмарек. Господин Качмарек има думата, който, който има въпрос, има възможност да зададе два въпроса, фактически замествайки господин Мичел. Да, господин Мичел искаше да зададе въпрос за официалната помощ за развитие, разговаряхме с господин Дегухт по а, е, същата тема и той заяви, че за да мобилизираме държавите членки, трябва да прилагаме принципа на това всичко да се казва ясно и открито. С посочване на имена – защото се поемат ангажименти за официална помощ, а след това те не винаги се спазват. Как обаче можем да ги принудим държавите членки да изпълнят обещанията си? Зная, че не е лесно да се казва всичко и е, да се посочват поименно сгрешилите. Не ми допада такъв подход – много са предизвикателствата и е, държавите е, членки е, имат своите затруднения за да го направят. И когато комисията е, приложи подхода, който вие предлагате, то тогава те намират най-лесното извинение. Комисията иска това от нас, противно на нашата воля. Дори и когато съм разтревожен, зная, е, че е трудно да се спазват е, ангажиментите за официалната помощ. Много добре съзнавам, че е, трудностите вътре в страната понякога са твърде сериозни. Но ние подготвяме пролетния пакет и там ще имаме мигът а, на истината. Нещо повече, през септември ще се проведе конференцията на високо равнище в рамките на ООН. Имаме системата Монтерей за представяне на доклади. Имаме начина по който а, да а, насочим държавите членки към изпълнение на поетите ангажименти. Защото ако не а, постигнем а, целите си, това е провал за всички. Но пак повтарям, подхода да бъдат а, назовавани поименно не спазващите ангажиментите си не а, е, върши работа. По отношение на възобновяемите енергоисточници положението е сходно и този подход не дава плодове. Благодаря. Трябва да отида в друга комисия да задам а, е, въпроса си. Някои казват следното. Ние не изпълняваме ангажиментите за официалната е, помощ и затова трябва да се променят правилата – не е ли опасно това обаче? Е, и как можете да принудите държавите да спазят целта 0,7%? Мога само да повторя. Държавите, държавните и правителствените ръководители дадоха тази цел 0,7%. Как комисията да падне под а, е, това ниво? 0,7% е ангажимента на държавите членки. Няма връщане назад. Господин Качмарек, имате думата. Пан komisarz походи с kraju, które часами nazywamy новими давцами. Господин Пиебалкс, вие сте от страна, която принадлежи към групата на така наречените нови донори. Редица държави от Централна и Източна Европа преминаха през много дълбоки промени през последните 20 години. И е, вероятно техният опит може да бъде полезен за развиващите се страни. Вие как гледате на този въпрос? Защото ние успяхме да преплуваме тези дълбоки води и успешно да стигнем до другия бряг. Смятате ли, че опитът ни може да е полезен? Да, аз мисля, че част от опита може да бъде много полезен. Преобразованията никога не са лесни. В Латвия всички реформи бяха изключително болезнени, но е важно реформите да доведат до добри резултати. Ние е, събираме опита на държавите членки, е, така наречените нови държави членки, е, който може да бъде споделен. И силно вярваме в сътрудничеството. Никой не може да обвини Латвия, че преследва свои собствени егоистични цели. В Демократична република Конго или в Ангола ние нямаме колониално минало, ние нямаме наследени исторически интереси там. Ето защо ние е, имаме а, ангажимента да подпомогнем там развитието. И ние имаме отговорност не само за себе си, ние имаме отговорност за децата и внуците си. Ако днешния а, свят не стане по-добър, той няма да бъде по-добър и за тях. Същевременно трябва да се посочи, че не може сляпо да се копира чужд опит. Всяка държава има своите исторически особености. Не могат едно към едно да се пренасят нещата могат да се използват отделни елементи от процеса на преобразование в нашите страни. Благодаря. Няма уточняващ въпрос, казва председателката. Сега спонтанни изказвания. Пет минути. And the, term is European External Action Service. Европейската служба за външни действия. Господин Мичел. Не. Господин Нютън. Дан. Сигурно и вие сте много изморен вече, както и ние сме изморени, господин Пиебалкс. Но какво според вас може да се обърка през следващите пет години? Месье Берман. господин Берман, аз а, бих казал, че най-големите рискове са в ресора на, на Кати Аштън, понеже тя ще трябва да изгради една служба, която да заработи и да се действа е, с доверие, да се ползва с доверието на Европейския е, парламент, на държавите членки и на външнополитическите ни партньори извън Съюза. Задачата е много делигатна и не допуска каквито и да било погрешни ходове защото е, е, противен случай, ако бъдат допуснати грешки, представителствата на комисията в държавите членки просто ще добият ново име. Е, ще се смени табелата, но трябва да се смени съдържанието и аз желая всичко най-добро по пътен вятър на Кяти Аштън в работата й. От е, изслушването на е, Лейди Аштън е, не разбрах точно кой ще отговаря за програмирането и финансирането на инструментите за сътрудничество за развитие. Бихте ли били по-конкретен? Но ми се струва, че това все още е, е политика, която е в процес на, на формиране. Но за сега аз отговарям за програмите, за изработването на програмите като цяло след това конкретно отговарям за фонда за развитие, а службите на Кати, на баронеса Аштан, ще отговарят за програмирането по инструмента за сътрудничество за развитие. Обаче всичко е вход. В момента все още, знаете, се работи по създаването на службата за външни, външнополитически действия и трябва да се намери най-добрата връзка между моите служби и, и новата служба за външнополитически политически действия. Господин Кашман има думата. Благодаря. Като имаме предвид, че някои генерални дирек... дирекции се борят за своето място под слънцето а, във връзка с новата европейска а, служба. А, вие как виждате тяхното взаимодействие? И госпожа а, Сърджентини, вие казахте, че а, за програмирането на инструмента за сътрудничество за развитие отговаря а, баронеса Аштан. Но аз мисля, че трябва да се сложи край на това рязко разграничение между този инструмент и Европейския фонд за развитие. Всички а, те са насочени към целите на развитието, нали така? Аз все още не съм комисар по развитието, така че а, е, вие искате а, е, да се ангажирам а, е, с предложения, каквито в момента не мога да направя. Ако има една програма, ще ми трябва географско бюро а, за, за всеки. Същото а, ще трябва да направи и Кати Аштън. Трябват ли ни две административни структури, които да работят паралелно? Не, разбира се. Службата за външни действия ще се нуждае от референти по страни. Аз ще трябва да работя също с такива а, референти. И не знам, че в, а, не знам какво толкова лошо ще се случи, ако една програма бъде реализирана от Европейската служба за външни действия, а не от моите служби. Нали, аз съм член на колегиума, Кати Аштън също ще участва в колективната работа на комисията и аз съм убеден, че не бива да се боите, че ще разводним измерението развитие. Това ще се случи само ако през 2013 година финансовите перспективи предвидят два инструмента, които не са финансово обезпечени. Ето там ще дойде опасността, а там ще бъде и а, голямата битка. Но иначе, между мен и Кати няма съперничество в тази а, посока. Председателката прекъсва оратора и дава думата на следващия оратор. От въпросите, които ви зададохме, господин Пия Балкс, става ясно, че НП, социалистите и демократите изразяват сериозна а, загриженост по един или друг въпрос. Искам да ви попитам следното. Едва ли ще можете да отговорите сега, но го имате предвид. Когато а, членовете на Конгреса на Съединените щати а, пътуват в чужбина, посолствата на Съединените щати им оказват пълно съдействие. Можем ли да се надяваме, че Европейската служба за външни действия ще оказва същото пълно съдействие на членовете на Европейския парламент. Имайте предвид този въпрос. Е, едва ли на него може да се отговори в момента, но смятам, че въпросът е важен. Господин Пиебалкс, мога да ви дам всички уверения, че политиката за сътрудничество за развитие няма да пострада от създаването на Европейска служба за външни действия. Тя ще стане само по-силна, по-последователна по учетливо ще се чуе гласът на Европа. Но вече трябва да се отработят конкретните процедури и механизми. Кати работи а, по предложението в края на пролета. А, то ще бъде представено и мисля, че то ще даде добър отговор на всички поставени тук въпроси. А, в писмото си председателя на комисията Барозо ясно посочи, че ние няма да компрометираме целта развитие. Всички питат, няма ли да се влушат е, нещата, след като се създаде новата служба. Не. Според мен, те ще се подобрят, ще има по-голяма последователност. И аз не се боря, е, за да си отвоювам територия. Аз се боря единствено за това да бъде по-силен Европейския съюз. От това ще спечелим всички. Благодаря. Благодаря на всички колеги за зададените въпроси. Благодаря на господин Пибак за дадените отговори. И както съобщих в началото на заседанието, моля господин кандидат комисаря, ако желае да направи заключително изказване с продължителност от не повече от 5 минути, преди да закрием заседанието. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, бих искал а, да а, направя заключителното си изказване на родния си език латвийски. А, моля да използвате а, а, устройствата за синхронен превод. Ще се възползвам от тази възможност да говоря на родния си език, моля ви. Vispirms es gribētu pateikties par šo iespēju trīs stundu garumā apmainīties първо място искам да благодаря за възможността, която ми дадахте в продължение на 3 часа да обменя мисли с депутати от Европейския парламент. Разбира се, че тези 3 часа никак не бяха лесни за мен. Ако наистина ми бъде гласувано доверието да стана комисар по развитието, този разговор ще ми послужи като отлична основа за бъдещата ми работа, защото мисля, че това бе беше не само проверка на моята компетентност, но бяха ми поставени конкретни задачи за бъдещата дейност. Нещо, за което наистина от сърце искам да ви благодаря. През следващите пет години ресорът е, сътрудничество за развитие ще е време за, на шансове и предизвикателства. Футболното първенство в Африка, е, подготовката на Олимпийските игри в Бразилия. Това са все събития, които ще насочат погледа на хората към проблемите на населението на тези страни. Не бива да допускаме във време, когато ни е притежаваме благоденствие, стотици милиони да гладуват. Целите за развитие на хилядолетието трябва да бъдат постигнати, защото само така можем да постигнем и далечната си цел, а именно окончателно изкореняване на бедността. Добре разбирам, че постигането на тази цел изисква сътрудничество в световен мащаб, същото изисква и борбата с измененията на климата. Но тук Европейския съюз може да изиграе своята специфична роля. Още от сега Европейския съюз поема 60% от официалната помощ за развитие, но ние знаем, че можем да бъдем много по-ефективни. В това отношение тясното сътрудничество между Европейския парламент, комисията и държавите членки е изключително необходимост. През 2005 година, ако си спомняте, публикувахме съвместна декларация Европейските цели за развитие. Днес трябва да продължим вървим по поетия път, използвайки възможностите, които ни предлага Лисабонския договор. Нека в заключение още веднъж да подчертая, че в случай, че ми бъде поверена дейността на комисар, няма да пожаля усилия, за да постигна резултатите, които се очакват от мен. Знам, че много от вас бяха изненадани, когато председателят на комисията ме избра за тази, този ресор. Кой е той? От коя страна има? Ми там изобщо не се работи по въпросите на развитието. Да, разбира се, че би било по-добре да имах опит в, в е, тази дейност, но аз съм сигурен, че мога да разчитам на професионализма на службите на комисията в това отношение. Още повече, че и Латвия си има не лоши специалисти, както в областта на официалната, така и в областта на недържавната помощ. Така че а, смятам, че досегашният ми опит като комисар също ще ми послужи. Уважаеми дами и господа, наистина ще положа всички усилия с чиста съвест да а, извършвам своята дейност. И много ви благодаря за този отговор, а, разговор. Преди да закрия заседанието, напомням на координаторите, че заседанието за оценка на протеглото и слушване ще се състои днес при закрити е, врата в 20 часа в е, АСП Г2. Закривам заседанието. Приятна вечер на всички.